So, wir haben ein strammes Programm heute vor uns. Ich möchte Sie. Добър ден! Имаме доста натоварен дневен ред. Добре дошли в Европейския парламент. Днешното изслушване право на вода ще се предава на живо по интернет. и достъпът е чрез вебсайта на Европейския парламент. Най-напред искам да приветствам нези, които са в основата на инициативата, госпожа Ан-Мари Пере като, председа, като техен представител, така че добре дошли на всички вас. В самото начало искам да ви поздравя, защото в, за съвсем кратко време успяхте да съберете 1,9 милиона подписа, което си е сериозно постижение. Няма значение дали инициативата е частна или не. 1,9 милиона подписа не е малко. Добре дошъл на заместник председателя на Европейската комисия господин Шефчович. Добре дошъл и ви благодаря. На... По време на изслушването си, преди да встъпи длъжност, той каза ясно, че Европейската гражданска инициатива трябва да бъде максимално упростена и всичко трябва да може да се прави онлайн. Това е въпрос, който сме обсъждали в Комисията по конституционни права в парламента и действително има смисъл много неща да се вършат онлайн. но В противен случай няма да успеем да достигнем необходимите стойности. Тук присъстват доста хора ние в Европейския парламент и аз мога да говоря само за, от името на нашата институция. Имаме водеща комисия по тази тема, която е комисията по околна среда. Тя отговаря и по сигурността на храните. Участва и Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите. Участва Комисията по петициите и ние ще си разпределим времето. Както казах, акцента ще бъде върху войната. 1,9 милиона подписа бяха събрани днес. 1,65 Много се гордея с факта, че бях събрани 1,2 милиона подписа от моята страна Германия. До сега не съм виждал подобен въпрос да бъде обсъждан на ниво регионален парламент. Нито пък подобен въпрос да е бил предмет на консенсус между всички политически партии. Не, няма нито една партия, която да се отдръпне. Днес ние пишем страница от историята. Това е краягален камък в пряката демокрация в Европа. Ще започнем изслушването, като изслушаме заместник председателя на комисията в рамките на 5 минути. След това Герхард Хефнер, който е докладчик по Европейската гражданска инициатива в Комисията по конституционни въпроси и след това Ан-Мари Перет от Европейския граждански комитет. Ние ще говорим за вода, чиста вода, водоснабдяване, канализация, След това ще предвиждаме и раздел насочен към въпросите на либерализацията на водните услуги. Ще слушаме докладчици, след това ще имаме въпроси и отговори и накрая спонтанни изказвания, процедура, която е позната на депутатите от пленарните задания. Ще дам думата на заместник представителя на комисията по петициите. Виждам, че тук има много хора, така че не можем да не благодарим на организаторите и от нашите служби, и службите на комисията. Комисията по околна среда, по петиции, Комисията по вътрешен пазар – и разбира се Генерална дирекция комуникация. Да не забравяме и разпоредителите. На всички тях сме благодарни за приноса им към тази конференция. Тя се очаква да бъде интересна, но в крайна сметка ние сме тук, за да слушаме. Най-напред ще слушаме комисията, след това господин Хефнер и след това самата, самата инициатива. Не можем да не се чувстваме горди днес. Ние сме свидетели на първата гражданска инициатива, която се обсъжда в Европейския парламент. Слушат ни и много граждани по интернет. И моята задача ще се състои в това да следя всички да спазват ограниченията за времето за изказване. Най-напред думата има представителя на Европейската комисия. Благодаря, господин Матиас Грот. Много се радвам, че се провежда тази конференция. Погледната от тук залата е впечатляваща. Рядко се случва залата да бъде толкова препълнена с интересни хора. Всички вие сте носители положителна енергия и ентусиазъм. Цяла сутрин разговаряме с Организационния комитет, на който искам да благодаря за чудесната работа и за това, че спомогнаха за осъществяването на тази инициатива. Две години след влизането в сила на Европейската гражданска инициатива, сега ние обсъждаме първата. Тя е изпълнила сериозните е, изисквания, е, като събра 1,9 милиона подписа. Това успя да... Тези подписи бяха събрани в 13 държави членки. Това е впечатляващо. Благодаря на организаторите за това постижение и за усилието, защото мисля, че вашето присъствие тук и вашата подкрепа и подкрепата на, гражданските за, на гражданите за тази инициатива говорят ясно за това, че инструмента за демокрация чрез участие дава резултати, че гражданите проявяват интерес към Европейския съюз и искат да имат възможност за пряк диалог с институциите по това какви да са приоритетите, как да се оформят и избират. И за това аз съм убеден, че можем да водим разисквания по правото на вода. Европейската комисия е регистрирала 22 инициативи и ние с, с господин Хефна работим заедно по регламента. Ние се притеснявахме с инициативата да няма злоупотреба. Темите, които се избират да не са близки до сърцето на гражданите, тези страхове бяха опровергани, защото виждаме, че гражданите излизат с предложения за оконта среда, образованието, далеко съобщения, медии, граждански права. Всички теми, всичко всичко това са теми, които, са, които вълнуват гражданите. Правото до вода е първата инициатива, която спази всички инициативи. Знаем, че има още две инициативи, които твърдят, че са успяли да съберат повече от 1 милион подписа. Искам да благодаря на всички организатори, които, не, които дадаха своя принос те успяха да мобилизират гражданите. Те започнаха политически дебат по въпроси, които са много важни за тях. И аз мисля, че това, тази активност от страна на гражданите среща отклик в националните парламенти, както се случи е, и с инициативата за е, право на достъп до вода. Както казах тази сутрин, ние обсъдихме някои от е, пречките пред организаторите. Ние работим върху тях с Европейския парламент. Някои от тях започнаха да се очертават в процеса на подготовка на регламента. Някои от тях ни уса, изненадаха събирането на подписи онлайн. Трябваше да се намери баланс между упростяването на процедурата и право и защитата на личните данни. Успяхме да научим доста неща, които без съмнение ще прилагаме, когато преразгледаме инициативата, с цел тя да бъде още по- упростена и лесна за прилагане. И в заключение искам да уверя всички вас, Европейския парламент и особено организаторите и всички граждани, които подкрепиха тази инициатива, че комисията ще, обра... ще обърне огромно внимание на инициативата. Всички генерални дирекции, които работят в области, имащи отношение към тази тема участват. Днес след обяд сред нас трима високопоставени служители на Европейската комисия, които ще представят предварителни реакции и ще отговорят на въпросите. Но след тази сутрешното заседание и настояща конференция Комисията ще излезе с а, а, отговори преди 20 март, както, както се изисква по регламент. Благодаря ви още един път. Не на последно място за това, че показахте, че инструментът функционира и че гражданите могат да участват в формулирането на приоритетите и тяхното изпълнение. Благодаря. Сега ще чуем и представител на комисията от петициите. Благодаря. Добре, дошли на всички тук в залата. Изключително съм впечатлен от огромния брой хора, Това е една от най-големите зали в Европейския парламент и освен, че са заети всички места, хора стоят и прави отзад. Това е много е, знаково събитие за Европейския парламент и за историята на европейската демокрация, защото е, гражданите ни наблюдават, слушат какво се случва в е, Брюксел и какво се решава за тях, защото те след това са тези, които изпълняват. И в момента ролите се разменят. Тоест, ние ще слушаме гражданите, а не само те е, да чуват какво се случва тук. Ще се вслушаме в е, предложенията, за това какво може да се подобри в законодателството. Правим една огромна стъпка в посока Европа на гражданите, на управлението за гражданите. За това искам да поздравя всички, които организираха тази инициатива. Ще изслушаме днес какво има да ни кажат хората. 1 милион и 900 хиляди души е, се обръщат с надежда и очакване към нас и очакват да постигнат съответни резултати. Инициативата е от ключово значение за цялото човечество. Без вода не може да има живот, тя е от ключов фактор – и затова въпроса на кого принадлежи водата, кой е, регулира достъпа до нея, как се предоставя тя, всички тези въпроси стават все по-важни. Правото на достъп до вода е човешко право. Водата не може да бъде е, частна стока. Тя трябва да остане в е, ръцете на обществото. И затова днес, чрез инициативата, организирана сега, ще чуем вас, вашите мнения. Добре дошли на тази първа европейска инициатива на гражданите. Обеден съм, че тя няма и да е последна. Настоящето изслушване се организира от Комисията по петиции и специализираната комисия на парламента за околна среда. Ние в комисията по петиции имаме най-много опит е, с е, жалбите на гражданите. Искам да благодаря на всички участвали в организирането на днешното събитие. Искам да благодаря и на инициативата Право на вода, а и на всички граждани, които застанаха зад е, искането за организиране на настоящата инициатива. Надяваме се, че ще можем да отговорим на вашите очаквания. Благодаря, председателят. Благодаря. Сега давам думата на Ан-Мари Пере. Тя е председател на Комитета на гражданите. Имате 10 минути, госпожо, за презентация. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Гроте. Аз съм председател и в момента съм изключително впечатлена от тази толкова пълна зала, което ни доказва, че ние имахме основания да поставим като въпрос и като изискване създаването на тази първа европейска инициатива – правото за достъп до питейна вода и до услуги за пречистване на водата като едно основно право. Няколко думи за това как се организирахме. Инициативата на гражданите тръгна от нашата Европейска федерация за публични услуги, но следва да подчертая, че ние не бяхме сами в нашата инициатива и в нашата борба. Неправителствени организации, е, съвсем немалобройни, е, участваха, примерно Европейската мрежа за борба с е, бедността, Европейската алианс за публично здраве, жените в Европа за общо бъдеще и други. Също така бяхме подкрепени от Европейската конфедерация на профсъюзите и Интернационала на публичните услуги, е, съкръщението е ESP. Вие ще чуете и от е, нейния генерален секретар. Това е с е, инициаторите на тази гражданска инициатива, както Чухте, тя е знакова и ние събрахме почти 1 милион 900 хиляди подписа. И в рамките на един месец само от обявяването вече надхвърлихме цифрата 1 милион. Много се, сме горди, че гражданите от 28 страни членки ни подкрепиха това е всъщност първата европейска гражданска инициатива, която мобилизира на практика 2 милиона души. Това съвсем не е маловажно и именно по този начин ние показваме, че Съюза прави силата. Но имаме нужда и от много силни съюзници, да разчитаме на подкрепа не само на профсъюзите, но и на гражданското общество в Европа, което и се случи. И когато се започва една гражданска инициатива, тя има съвсем конкретна цел. Задава се един въпрос, едно предложение към Европейската комисия конкретно за създаване на законодателно предложение. И е, днес е, сутринта ние разговаряхме с представители на комисията, с е, господин Шефчовиш и именно това направихме и ние, което сега ви представяме на настоящето публично изслушване, организирано от Европейският парламент. Защо избрахме темата за водата? Както каза и господин Хефнер, това е жизнено необходимият елемент за живота. Но, за съжаление, виждаме също, че заради човешката дейност това е и едно благо, което е твърде застрашено. И затова трябва да отчитаме не само чисто техническите въпроси за осигуряване на вода и мерки по пречистване и хигиенни мерки, но и трябва да търсим отговор на въпроса как да гарантираме на всички правото за достъп до питейна вода и коректни мерки, правилни мерки за пречистване. Особено в момент, в който неравнопосъвеността в Европа нараства, особено в това отношение. И бих искала да започна с едно малко общо изложение, което после ще бъде продължено от различните оратори по трите основни теми, за които говори господин Гроте. Първо искам да припомня по какви бяха съображенията да започнем тази инициатива. Започнахме с 1 милион 659 хиляди 000 а, подписа. В... Вече ние не можем да набираме повече подписи. Инициативата е приключила в такъв смисъл, но вече започваме дебата с комисията и парламента. И е, бих искала е, да кажа, че с нашите последващи действия на тази инициатива по е, демократ, включващата демокрация, нашата цел е да се създаде едно задължаващо законодателство, което да осигури именно това основно право – достъп до питейна вода и съответни мерки за пречистване. Макар е, не само в нашата Федерация за публични услуги, но в сътрудничество и с много неправителствени организации – мога да кажа, че е, съвсем не е просто да се постави този въпрос, ние, е, който за нас е основен предоставяне на питейна вода. Ние се възползвахме от възможността от член 11 от Лисабонския договор, както и резолюцията на ООН от 2010 година, която признава, че е, достъпа до вода и мерки за пречистване са основно право на европейско ниво. Искаме първо водата да бъде изведена от разпоредбите на вътрешния пазар, да се спазват разпоредбите на рамковата директива за водата, която цитирам, че водата не е стока, а е наследство, което трябва да се защитава и към което да се отнасяме по този начин. Комисар Бърние и комисар Поточник е, съвместно са упоменавали, че публичните власти са отговорни за предоставянето и организирането на услугите по предоставяне на вода и комисията няма никакво намерение да приватизира тези услуги. Но е, тези, доставянето на вода и мерките за пречистване са е, публични услуги и затова публичните власти трябва да упражняват контрол над тях. А и гражданите трябва да могат да плащат по едни адекватни тарифи, които да отговарят на основните им нужди а не е, в рамките на очакванията на акционери при частно управление на тази дейност в мултинационални компании. Твърде много граждани все още нямат достъп до доставка на вода и системи за пречистване. Около 1 милион нямат достъп до питейна вода. И 8 милиона нямат достъп до качествена вода. Освен това, ако продължаваме с логиката на пазара, много често се, допуска, се прекъсва достъпа до вода до семейства, които са в затруднено положение или които са крайно бедни. В контекста на кризата това става все по-голям проблем. Според нас доставката на вода, както и управлението на тези услуги, не следва да се подчинява на правилата на вътрешния пазар и услугите, е, свързани с предоставянето на достъп до вода, не следва да бъдат либерализирани. Според нас, тези услуги не следва да бъдат е, е либерализирани. Това е, настояват нашите организации. Това казваме и на европейско ниво, и на студено ниво, е, на световно ниво, извинете. Институциите на Европейския съюз и държавите е, членки трябва да направят така, че всички граждани да имат право на вода и е, на пречистване. Като говоря за вода, става дума за питейна качествена вода. Трябва да има и съответното задължително законодателство, за да може да се прилагат и човешките права за достъп до вода и пречистване, така както са дефинирани от ООН в резолюцията от юли 2010. Разпокъсването, така наречената тактика на нарязването на салама или разпокъсаността на пазара, не следва да бъдат е, употребявани в е, услугите за предоставяне на вода и пречистване водата е включена в един цялостен цикъл и трябва да бъде пазена като такава. Ние трябва да си даваме сметка, че това е факт и съответно да разработим подходящо законодателство. И е, това е, за нас е ключовия момент от нашата инициатива. Е, подходът трябва да бъде с оглед на правата на хората, а не интересите на пазара. Това е и мандата, който ни дават гражданите посредством тази гражданска инициатива. Що се отнася до предоставяне и управление на услугите, е, трябва е, тези услуги да бъдат предоставени на ниво, което е най-близо до гражданите – защото ако се либерализират тези услуги, от това ще печелят само мултинационалните компании, а не малките села, градове и граждани, които имат нужда от е, вода по един е, екологично съобразен е, начин доставяне. На, национа... на световно ниво, според нас, Европейския съюз трябва да се занимае с въпросите на основното право за достъп до вода, като формулира водата като публично благо. И то колективно такова. Ние бихме желали също и другите страни членки да засилят своите усилия за управление на съответните е, санитарни дейности и да се търси един солидарен подход с съответните институции, които работят в сектора на предоставяне на услуги за водата и е, публичните власти като се създават или публично-публични партньорства, или партньорства между публичните оператори на този сектор, е, за да може да се подобрява все повече качеството на предоставаните услуги. Благодаря за вниманието. Много ви благодаря. Уважаема госпожо Пере, вече ни представихте темата. Представихте ни най-вече първия блок от теми, които ще обсъдим. Сега ще дадем думата на петима колеги. Първият оратор ще е Рихард Зебер. Той винаги проявява голям интерес по въпросите, свързани с водата. Имате две минути точно. Благодаря, господин председател. Позволете ми да благодаря на хората, които подеха тази инициатива. Това е една от първите граждански инициативи и сте пожинали голям успех. Нека да кажа, че аз съм председател на групата в Европейския парламент, която се занимава с водата. Ние разглеждаме проблема от много различни гледни точки, от економическа гледна точка, от гледна точка на качеството на водата. Няколко размисли от моя страна. Резолюцията на ООН, която споменахте, определя, че Водата е човешко право, но можем да погледнем и хартата на, на ООН. Там има различни е, протоколи, членове. И в е, Лисабонския договор се споменава нещо подобно. Навсякъде се казва, че водата трябва да е, е достъпна, че тя е услуга от общ економически интерес. Ето защо много е важно държавите членки да имат някаква основна позиция по тази тема. Естествено, те имат право да организират сектора на водоснабдяването, така както сметнат за добре. Аз имам известни е, проблеми с либерализацията и приватизацията. Зад тях винаги се крие политиката. Най-важното за мен обаче е всеки гражданин да има достъп до ефтина и висококачествена чиста вода. Как обаче да организират държавите членки своята система, така че да се постигне тази цел, ако ще им даваме възможност сами да правят това. Аз съм от държава, където водоснабдяването се извършва от държавата и гражданите, поне 90% от тях са доволни. В други държави обаче това не е така. Мисля, че трябва да се придържаме към договорите. Благодаря. Казва председател за това, че спазихте двете минути и сега и онлайнен. Благодаря. От името на групата на социалистите и демократите искам да поздравя хората, които подеха тази гражданска инициатива. Много се радваме, че темата за водата, една толкова важна тема, е всъщност и темата на първата европейска гражданска инициатива. Много се радвам, че тази инициатива положа на такъв успех. Тук трябва да споменем комисаря Бърние и неговата инициатива за изваждане на сектора на, на водата от една конкретна директива. Тук има много граждани. Вече казах, инициативата е изключително успешна. Често ни задават въпроса, има ли общо европейско движение? Ами вие сте доказателството за това. Ето, вижте. Вие показвате, че може да се обединят европейците и че можем да се справим с евроскептицизма когато хората проявяват интерес към постигането на една обща цел, това се случва. Много често имаме закони в Европейския съюз, но имаме проблем с това как се прилагат тези закони на практика. Аз живея на границата с Франция и Люксембург и точно в трансграничните райони има най-големи проблеми. Водата в Европейския съюз трябва да е с най-високо качество до 2027 година. А знаете, че в миналото определената крайна дата беше 2015 година. В Европа има и дефицит на вода, сектора на селското стопанство получава страшно много водни ресурси. Знаете, че само за няколко години трябва да интегрираме водата във всички останали политики. Ние като социалисти и демократи осъзнаваме, че водата не е просто благо, тя не е една стока. Това е обществено благо, което би следвало да се управлява от обществения сектор, а не от частни интереси. Крис Девис. Благодаря, господин председател. Аз съм от Великобритания и мисля, че като цяло нашите водни ресурси са с високо качество. Системата на канализация в Великобритания, в частност, е една от най-добрите в Европа, само че при нас имаше приватизация преди около 20 години. Аз а, съм либерален демократ и бях против тази приватизация. Нещата бяха доста добри сами по себе си и преди приватизацията, но много трудно можеха да се намерят необходимите средства. Сега имаме частни доставчици, но те се контролират от държавен регулатор. Този регулатор може да застави компаниите да правят инвестиции, да ограничава печалбите им, ако не се правят съответните инвестиции, може да настоява за стандарти за качество, може да защитава хората, които остават без вода. Водата е скъпо удоволствие. Скъпо е да се почистват реките, Скъпо е да се изгражда качествена канализация. Това е право. Да, може да го казваме колкото пъти поискаме, но някой трябва да плати за това право. И ето защо би следвало да гарантираме, че водата се предоставя колкото се може по-ефекасно и ефективно. Моя опит от Великобритания показва, че е изключително възможно това да се случи в рамките на частния сектор, стига да има публичен регулатор, който да гарантира че интересите на хората са защитени и че се зачита онова, което казахте вече. Следващия оратор господин Бас Айкхаут от Зелените. Благодаря, господин председател. От името на Зелените искам да поздравя госпожа Пере за тази инициатива, за големия успех. Виждаме колко е важна темата. Тя е важна за групата на Зелените и мисля, че можем да празнуваме е, тази европейска инициатива като проява на европейската демокрация. Но може да попитаме и комисията какво ще направи, наред с приветстването на тази инициатива. И искам да кажа, че онова, което ни казва господин Шевчович до сега е малко разочароващо. Хората искат е, информация, а вие казвате това е тържество на европейската демокрация и нищо повече. Ами кажете ни нещо повече, какво точно ще имаме на практика. Съгласен съм с господин Зебер, че водата е човешко право, само че държавите членки трябва, казва господин Зебер, да командват парада. Ами, аз мисля, че ако водата е общо европейско право, то Европейския съюз трябва да направи нещо. Какво прави комисията по шистовия газ, например? Нищо. Ако има един източник на енергия, който да оказва огромно въздействие върху водата и нейното качество, това е шистовия газ. Комисията отказва да направи нещо по този въпрос. Ако искате всеки да има чиста вода, мисля, че трябва да направите нещо. Що се отнася до приватизацията, официално казвате, господин Шевчович, това не е позиция и политика на комисията. Но ако погледнете тройката и меморандума за разбирателство между тройката и Португалия, например, в споразумението не се казва нищо. Но ако погледнете доклада за напредъка на Португалия ще видите, че комисията иска да има приватизация на водния сектор в Португалия. А ако комисията наистина се грижи за интереси, интересите на гражданите, трябва да направи нещо по-конкретно и затова прикавам комисията да говори за политики следващия път, а не само да говори празни думи. Next speaker is Следващия оратор Алда Суса от името на Обединената левица. Благодаря. От името на моята група, Обединената европейска левица, искам да поздравя всички за тази инициатива, всички, които подписаха тази инициатива. Тя е изключително важна. Нашата група, естествено, напълно подкрепя всички искания които очертавате, достъпа до вода, до канализация е човешко право. Водата не е стока като всяка друга. Тя не се търгува на пазара, на борсата и толкова. Водата не може, тизацията трябва да остане част от публичния сектор. Не мисля, че частният сектор може да гарантира вода с високо качество за всички. Обръщам се към господин Зебер. Той каза, че не можем да се намесваме в решенията на държавите членки. Нека да ви напомня господин Зебер, както направи и господин Айкхаут, че Европейската комисия Международния валутен фонд, въобще тройката се намесват в тези държави членки, които имат политики на крайни економии и ги заставят да правят неща, които може да определим като брутални по своя характер. В моята страна, в Португалия, това е така. В Гърция 24 000 домакинства останаха без вода, защото не си плащат сметките. Само 6 000 от тези домакинства отново имат вода. Така че не би следвало да се събираме тук, за да тържествуваме и да се радваме на тази инициатива, а просто да кажем правечката. Политиките на тройката влияят отрицателно на правото на хората да имат чиста вода. Нищо не се прави на практика, говорим си красиви думи само. Добре, с това стигаме до края на първата част. Сега ще дам думата на гражданския комитет. Имате 10 минути за да отговорите на повдигнатите въпроси и коментари. Благодаря, господин председател. Ако нямате нищо против, ще дам думата и на други членове на комитета, за да не узурпирам думата. Аз Само за да започна дебата, искам да кажа, че е ясно, че това основно право на вода не трябва да оставя, да, да оставя благопожелание. Тази сутрин ние напомнихме на господин Шевчович, че искаме ни повече, ни по-малко и може би сме утопици, но при всички случаи искаме от комисията да погледне от друга гледна точка своето законодателство. Има е, някои елементи в директивата за водите, които са в е, правилната посока, но не сме напълно удовлетворени. Но основният приоритет за нас е водата като основно право. Е, и това трябва да залегне в ново законодателство, което ще бъде е, законодателство, обхващащо съществуващите директиви. Сега с ваше позволение ще дам думата на Анели Норштрам, която е от Швеция и която е член на Гражданския комитет. Заповядай, Анели. Много благодаря. Често смятаме, че само в новите държави, членки на Европейския съюз, има проблем с водата. Аз обаче искам да кажа, че достъпа до чиста вода е поставен на карта дори в тези държави, които считаме за уредени. Например, в Швеция има много части от канализацията, които страдат, когато има наводнения. Всички казват, че заради измененията в климата трябва да свикнем с наводненията. Пропадането на канализационната система е резултат от това, че в течение на много години много шведски общини не са инвестирали в поддръжка на канализацията не са инвестирали нито в поддръжка на старите тръби, нито в полагане на нови тръби. Така че заплахата е много по-голяма от това, което си представяме. По отношение на предпоставките, какво трябва да направим, за да имаме и чиста вода, и канализационна система с високо качество. Ами смятам, че трябва да има Стабилни инвестиции и то бързи инвестиции. В Европа постоянно говорим за криза, говорим за висока безработица и аз мисля, че сега трябва да използваме възможността и да използваме е, шанса, който имаме за публични инвестиции в е, канализацията. Крайно време е това да се направи. Благодаря. Вилен? Ян, Вилен. Yes, thank you. И аз съм член на Европейския граждански комитет. Искам да продължа казаното от двама депутати във връзка с тройката и приватизацията в редица страни. Най-напред Европейската гражданска инициатива е, се тревожи от тези тенденции. Нашата инициатива не говори нищо за приватизацията, но се тревожим. Онова, което не виждаме, е оценка от страна на Европейската комисия за това какво ще бъде въздействието на тази приватизация върху човешкото право на вода. Защо? Защото европейското законодателство не включва водата като основно право. Ако това право бъде заложено като основно право, тогава Европейската комисия ще се замисли преди да настоява за приватизацията на водоснабдяването и канализацията. Някои казват, че държавите членки са онези, които имат правомощие да решават дали да приватизират или не. Има страни, в които е очевидно, че е имало натиск от тройката. Ако Евро... председателя на Европейския съвет излезе с декларация, че е удовлетворен от приватизацията, е очевидно, че върху правителството на тези страни е бил оказан натиск. Така че признаването на човешкото право на вода като основно право законодателството е, предполага да се направи оценка на въздействието на е, приватизацията и по този начин ще, промени, ще се промени гледната точка към тези събития. Ето защо е необходимо човешкото право на вода канализация и хигиенно-санитарни дейности да бъде заложено в законодателство като основно право. Господинът от Обединеното кралство спомена, че в неговата страна водоснабдяването и канализацията са били приватизирани. Ние сме изразили своето отношение многократно ни, ни се казва, че отправяме противоречиви искания, като казваме, че водоснабдяването и канализацията трябва да бъдат изключени от вътрешния пазар и да не бъдат либерализирани. Да, искаме Европейската комисия иска да направи така, че тези дейности да не бъдат либерализирани. Не казвайте, че е противоречиво. Съвсем не. Многократни проучвания сред обществено мнение показва, че хората не искат конкуренция във водоснабдяването. Дори в Обединеното кралство, 20 години след приватизацията, проучванията на общественото мнение, повече от едно, казва, че хората не искат тези дейности да бъдат приватизирани и либерализирани. Така че И сигурно има интерес към приватизацията, либерализацията, но за гражданите въпросът не е противоречив, а е еднозначен. някой друг от Комитета на гражданите има ли да каже нещо? Не, не виждам. В такъв случай приключваме с първата част. Сега преминаваме към глобалния достъп до вода, канализации, хигиенно-санитарни дейности за всички. Госпожа Гростет е следващият оратор. Благодаря, господин председател. Аз много се радвам, че се вози този дебат по Европейската гражданска инициатива връзка с правото на вода. Това е свързано с други права Чув... на човека. Това правото на, на на достъп до вода е свързано с всички останали основни права на човека. Заедно с това Бих е, искала да задам някои въпроси. Дебатът ме кара да се притеснявам от това, че има малко идеологически привкус. Е, виждам е, съперничество между частните и обществени оператори и не се съсредоточаваме върху гарантирането на истински достъп до вода за всички, във връзка с устойчивото развитие. Мисля, че не бива да забравяме това, че най-важното е всеки гражданин да има достъп до вода при цена, която е поносима за него или не. Обедена съм, че Изпълнението на право на вода за всички не бива да зависи от формата на собственост. Важното е да има обществен контрол и този орган е този, който трябва да реши дали да избере частен или обществен оператор. Частните оператори са се присъединили към целите на хилядоледието за развитие и признават правото на вода като човешко право и над и голям процент от европейските граждани получават водата си от частни оператори. От една страна ни казват, че 2 милиона души в Европейския съюз няма достъп до вода, само че има проучване, което казват, че 20 милиона. Други казват, има граждани в Южна Европа, хората няма достъп, има хора, които няма достъп до вода. Искам да знам каква е истината. Благодаря. Петър Яр, следващия оратор, 2 минути. Благодаря ви. Искам да поздравя организаторите. За първи път провеждаме подобна конференция. Хубаво е, че се занимаваме с основните елементи на европейската политика. Хубаво е, че гражданите имат възможност да влияят върху европейската политика. Очевидно и за вас тази конференция, това изслушване са много важни. Аз съм в политиката от доста време и искахме да направим така, че на това е, изслушване да не стане така, че всеки просто да изрази и потвърди своите е, предразсъдъци. Мисля, че не, трябва не само да слушаме, но и да задаваме въпроси. Аз съм от е, регион, в който се смяташе, че всичко трябва да бъде в обществения сектор и че ако държавата управлява всичко, всичко ще бъде добре. В крайна сметка се случи тъкмо обратното. Аз не мислям, че всичко държавно е добро. Всички са съгласни с това, че правото на достъп до вода е всеобщо право. Само, че как се прилага на практика, това е различен въпрос. Ние имаме нужда от чиста вода, безопасна вода. Това е отделен въпрос. Моят въпрос е следния. Когато се говори за забрана върху либерализацията, това забрана за приватизацията ли означава? В Европейския съюз има голямо разнообразие от модели в Германия. Местните власти са тези, които осъществяват контрол. В много случаи те имат право да възложат изпълнението на получастен орган. В моя регион има различни модели, частни предприятия, обществените органи. Не виждам особена разлика между цените и качеството на водата. Това, което ни интересува е решенията, взети от местните власти, да се спазват. Господин Балдини. Всички граждани имат нужда от качествена питейна вода. Това е основно човешко право, което трябва да се предоставя посредством услугите по водоснабдяване. Първата декларация, която подписах, когато станах евродепутат, беше декларация за против приватизирането на услугите по водоснабдяване. Аз идвам от страна, където питейната вода се осигурява през обществена система. Над 80% от нашите граждани в Харватия използват тази система достъпа до питейна вода е право и европейските публични органи следва да го предоставят на достатъчно високо ниво. Водата е ценно благо. Нито едно човешко същество не може да живее без нея. Но 4 от 10 души в света нямат достъп до е, канализация и хигиенно-санитарни услуги. В е, Хрватия в момента страдаме от е, наводнения. И свима кои им помажу u овом тежком trenutku. Заради неправилното управление на водните ресурси. И затова от тук ние трябва да апелираме за подобряване и на управлението на водните ресурси. Трябва да подчертаем, че повишаване на качеството на питейната вода и на санитарните и канализационни мерки е от ключово значение. Аз идвам от района Истрия. Два пъти съм бил кмет в една община, където е, водни е, ресурси и извори идват е, се използват и в нашата област, и в Словения. И ние имаме нужда от по-добра организация на тези услуги. Трябва да направим така, че целите за развитие на хилядолетието също трябва да, също да се спазят. Правото на вода е право на всички. Благодаря, госпожа Суза има думата.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 ние трябва да сме наясно и какво означава това за всички. Както и колегата изказа се преди мен, аз съм от Харватия, това е третата страна в Европа след Норвегия и Исландия по изобилие на водни ресурси. И е много важно да кажем, че в нашата страна водата е обществено благо с специален статут. Ние никога не забравяме, че трябва да работим за устойчиво развитие на това благо. Водата не може да бъде частна собственост. Също така обаче трябва да мислим и за принципа на субсидиарност. Следва да имаме е, доверие на народните представители на национално и местно ниво следва да се използват и е, фондовете за солидарност в момента, защото моята страна се страда от наводнения. Господин Пашка. Ďakujem за slovo, vážený pán predsedajúci, vážení Благодаря, уважаеми дами и господа, уважаеми колеги. Тази инициатива на гражданите показва, че в областта на управление на водите в Европа е, цари е, анархия, хаос. Особено в някои страни. В някои страни е, държавата отговаря за тези услуги, в други страни управлението на водите е в частни ръце. В моята страна това е дейност на държавата. След влизането ни в Европейския съюз, ние бяхме повече или по-малко принудени да се включим в процес на приватизация, т.е. да приватизираме процеса на управление на водните ресурси. И е, в резултат на това цените се повишиха изключително много. В момента те са 10 пъти по-големи от е, преди. Положението е такова, че хората, които имаха собствен, възможности сами да си изградат системи за канализация, се откачиха от общия водопровод. Частните инвеститори не могат да имат пълна свобода и те единствено да решават, защото достъпа до услуги, е, доводни услуги е благо за всички. Благодаря. Госпожа Деро, инициатива. Благодаря. Поздравления за вашата инициатива. Имам един въпрос, който се отнася до е, водоснабдяването и до управлението на водните ресурси. Говори се, че те трябва да бъдат давани на публичните органи и евентуално за концесии. Но въпросът е какво се случва с пречистването на водите. Това е изключително голям разход, особено в големите градове. Е, един град от един е, милион е, не може да си позволи общината да се занимава с това общината ще предостави тези услуги на частни оператори и разходите там и съответно задълженията са много големи. Съответните разходи естествено ще бъдат разпределени върху фактурите на гражданите. И по този начин се получава своего рода скрита приватизация, т.е. услугата не е приватизирана, има съответните задания, направена е съответен търг и концесия, но в края на краищата, тъй като съответните власти нямат никакви възможности да въздействат върху предоставящите услуги, всъщност се сблъскваме със същото явление, т.е. приватизация. Затова считам, че трябва да се търси е, как да се противотвратят този скрити капани на приватизация, за да се предотврати и качването на цените и е, повишаването на бедността. Друг въпрос е, е какво се случва в е, селските райони. Там е, вече, да речем, станциите за пречистване на водата трябва да бъдат много по-малки и съответно изключително по-скъпи. Не знам дали сте подготвили някакви мерки в този смисъл. Председателят. Благодаря. С това приключваме процедурата по изказванията от залата и сега давам думата на представителя на гражданската инициатива. Госпожо Пере, вие можете да давате думата на когото пожелаете. Благодаря. Нека да започна с последният въпрос защото тук имаме един експерт, особено по пречистване на водите и смятам, че той ще може да отговори на въпроса на госпожа Дюран. После ще дам е, думата на колеги, които да отговорят на другите въпроси и аз също ще се изкажа. Е, давам думата на Дидия. Заповядай. Благодаря. Действително, аз работя в служба по пречистване на водата до някъде съм експерт, до някъде просто имам опит. Действително, е, в течение на десетилетията изостанахме с мерките по пречистване и сега трябва да, ги, да компенсираме. Факт е, тези услуги струват твърде скъпо в момента има възможност да се ангажират частни предприятия, които е, предлагат съответната услуга и всички тези, които са изостанали, е по-лесно да тръгнат по този път, отколкото да развиват собствени публични услуги. Тук ще направя връзка с темата, която ще повдигнем малко по-късно, а именно сътрудничеството между публичните власти. Трябва да е ясно, че във Франция, но и в други страни, според мен, има публични власти, които имат опит в е, пречистването на водите и които могат да помогнат. Но проблема в момента е, че е, тези партньорства, публично-публично партньорство, партньорства не съществуват в Европа. Много е трудно. Ние работим много повече с третия свят, с страни, които са в затруднение, но вътре в Европа факт е, че не сме създали подобен вид сътрудничества, които биха могли да изва, изнесат от ръцете на частния сектор тези услуги. Тоест има обществени власти, които могат да помогнат. Също така, ако мога да добавя, всички е, граждани казват, трябва да е, запазим това благо, но трябва да е ясно, че има приоритети в е, санитарно-хигиения сектор или в сектора на водоснабдяването. Ако, примерно, говорим за Франция, след Френската революция, комуната е отговаряла, общината е отговаряла за тези услуги, но след това при е, приватизирането все голям, по-голяма част от тези услуги се иземат от други е, оператори. We need a doctor. Please Има нужда от лекар в залата. Fire. Is he a doctor or somebody else who can... Ако има лекар в залата,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 продължим с изслужването на гражданската инициатива. Заповядайте. Нашият колега Дидие приключи и за това давам думата на Герхард, който поиска думата. Заповядайте. Ähm, Благодаря. Аз съм немския представител в Комитета на гражданите, поисках думата след като чух изказването на господин Яр. Той описа положението в ГДР и го сравни с това в ФРГ. Аз не приемам едно такова сравнение. Ние имаме изградени демократични структури, местните власти определят как да се организира водата, нейното пречистване. Някои местни органи в Германия имат и частни компании, компании, които са наели и въпреки всичко успяват да поддържат цените достатъчно ниски или поне сравнително ниски. Тези компании имат тарифи за домакинствата, които са по-низки от тези на някои държавни компании. В някои случаи с 15% са по-низки тези цени. Значи, виждате, не само изгодни цени, но и по-добра услуга. Така че тук би следвало да се разгледа внимателно въпроса и да внимаваме, когато правим сравнение между частни и публични компании в тази сфера. Точно благодаря. Et ensuite, il y aura Pedro et Tomaso. Et je pense qu'on aura terminé. Ян Вилем и след това Педро. Благодаря, Ан-Мари. Благодаря, господин председател. Просто едно предварително заключение на първата ни дискусия. Виждам, че има общо съгласие, ако не се лъжа, всички представители на различните партии казаха, че хората трябва да имат право на вода, на, на чиста вода, на канализация. Подкрепи се искането на гражданската инициатива. Парламента се присъедини към нас в искането си към комисията и то всички партии го подкрепиха. Имаше въпроси свързани с либерализацията, приватизацията. Господин Яр зададе конкретен въпрос. Ако погледнете исканията на гражданската инициатива, ще видите, че ние искаме Европейската комисия да поеме ангажимента да не либерализира този вид услуги и ние искаме да има категорично обещание под формата на законодателство, да няма само някакви устни обещания и това обещание естествено не е задължително да стане в рамките на настоящия мандат на комисията. Е, в е, другите дискусии можем да поговорим и по някои допълнителни въпроси. Много Хора говорят за разликата между либерализацията, приватизацията. Ние искаме да не се либерализира сектора на водата. Трябва да кажа, че ние проявяваме интерес в това отношение. Много е важно рамката на човешките права да се използва, за да се прави оценка на положението. ООН е, разполага с много ясна рамка за това по какъв начин трябва да се приложи искането на хората в Европейския съюз. Господин Педро де Томазо. Благодаря. Повдига се един идеологически въпрос. Макар, че ние имаме различни идеи, важното е да се уважаваме. Тук обаче има нещо повече от идеологията. Само преди три дни в Испания, в а, един град, а, Херес де Ла Фронтера, а, много хора останаха без вода. Сега има даже хиляди семейства, които са без вода. Испанското правителство позволява това да се случи. Това Справедливо ли е? Европейския съюз ще позволи ли на испанското правителство да направи нещо подобно? Тук излизаме извън рамките на идеологията. В Италия, когато имаше допитване до италианските граждани, 13 милиона от тях, много от тях без съмнение с леви, други с десни убеждения, заявиха, че имат общ интерес и излязоха извън рамките на своите идеологически различия. Има опит в продължение на 20 години и трябва да ви кажа, че в някои области на Испания водата струва три пъти повече от в други области, в областта Виолия, например. Това е така. А има области, в които имаме 1,3 евро на кубичен метър. Това е 10 пъти повече от други области в Испания. Да оставим, казвате, на публичните, на обществените органи е, свобода. Добре, но може ли въобще да, да не зачитаме мнението на гражданите. Виждате, че гражданите ни подкрепят. Вие искате да не се допитвате до тях, така ли? Благодаря. И така, мисля, че приключваме с отговорите на представителите на гражданския комитет. Сега е ред на госпожа Мариан Венинг от Генерална дирекция околна среда. Добър ден на всички! Искам да се присъединя към онези, които казаха, че много се радват, че са днес в парламента и са част от тази първа европейска гражданска инициатива, посветена на правото на вода. Искам да ви напомня, че съм дошла, за да кажа няколко думи относно екологичните аспекти на тази инициатива. Много чухме за вътрешния пазар. Това като аспект ще оставя на моите колеги, които ще се изкажат след малко. Надявам се, че ще успея да дам някои отговори относно екологичните аспекти. Ние сме съгласни, че водата е изключително ценен природен ресурс. Тя е съществена за човешкото здраве, тя е и много важен актив в нашата економика. Ето защо трябва да се защитят водните ресурси и това е неразделна част, даже много важна част от екологичната политика на Европейския съюз. Имаме директивата за питената вода, за отпадъчните води в градовете, Въобще 40 години вече провеждаме политика в това отношение. Имаме рамковата директива за водите, която въведе интегрираното управление на водите. По отношение на цифрите и данните, които поискахте, трябва да кажа, че средно около 95% от населението на ЕС има достъп до водни ресурси благодарение на обществената система на, на канализацията. Качеството на водите е доста високо. 90% от хората смятат, че то е добро. Около 85% имаме е, свързаност е, в Европейския съюз. 94% от водите се пречистват както трябва и около 80% от а, а, водите а, са адекватно пречистване. Имаме различия в държавите членки, естествено, като в някои от новите държави членки има известно изоставане. Ето защо е изключително важно да се подобри изпълнението на разпоредбите, да подобрим действието на системите за събиране на отпадъчни води. Има значително сближаване между държавите членки и това се дължи най-вече на структурните и на кохезионния фонд. Например, от 2007 година насам повече от 2 милиона и 600 хиляди души получават по-високо качествена вода. 1,7 милиона души са били свързани с по-добри системи на пречистване между 2007 година и 2013 година. Финансовата подкрепа на ЕС за инвестициите в сектора на водата достигна около 22 милиона евро. За старите държави членки трябва да кажем, че целите се постигат поради конкретни мерки, които са били наложени. Знаете, че има и една инициатива за водите от 2012 година, която задава необходимите стъпки напред и ние естествено можем да отчетем известно подобрение, но няма съмнение, че трябва да има и допълнително подобрение в пътната карта от 2012 година, която току-що споменах, са очертани тези стъпки. Какво трябва да се направи? Трябва да се гарантира висококачествена вода за селските, за отдалечените региони, където няма много хора. Трябва да се подсилят инвестициите в пречиствателните съоръжения в някои от държавите членки на Източна Европа. Освен това трябва да се гарантира поддръжката на съществуващата инфраструктура в Европейския съюз за в бъдеще. Освен това трябва да се стимулира развитието на иновативни технологии и тук целта е не само да има чиста вода, но и да има вода, която да се използва по ефикасен начин, тъй като това е ценен ресурс. Тук се спомена и възстановяването на разходите. Спомняте си, че в рамковата директива съществува един принцип, който се нарича възстановяване на, на разходите и това е принцип, който трябва да се отчита, когато Говорим за ефикасно управление на водите. И не на последно място по значение, искаме да подобрим информацията, която се дава на потребителите и искаме да има прозрачност при предоставяните услуги. За да решим всички тези проблеми и да намерим решение на предизвикателствата, вече сме предприели инициативи. Например, подобряваме системите на разпространение на информация, на събиране на данни, за да подсилим информацията, с която вече разполагаме, освен това, заедно с държавите членки, създаваме програми за изпълнение, инвестиционни планове, планове разработваме възможности за финансиране. Изготвили сме с държавите членки един документ с насоки и рамка за действие. В него се казва, че ще подкрепяме най-добрите практики по отношение на малките доставчици. Ще продължим да работим по европейско законодателство в тази област, например по директивата за приоритетните вещества. Директивата за подпочвените води в момента се актуализира, а директивата за питейната вода по нея ще преценим дали трябва да има актуализация, зависимост от нуждата от наблюдение. И не на последно място искам да спомена нещо, което вече беше казано. Обществеността трябва да участва на по-широка основа. Законодателството обаче предвижда възможността за участване на гражданите. Знаете за Орховската конвенция, знаете за европейското законодателство, за, за оценки е, с екологична насоченост. Е, Наскоро имаше инициативи на съвета и на парламента в това отношение. В заключение трябва да кажа, че политиките на Европейския съюз в областта на водите са дали достъп на голяма част от европейските граждани до чиста вода и до канализационни системи. Естествено има още предизвикателства, но ще се опитаме да ги решим заедно с другите държави членки и с всички заинтересовани страни. И това сътрудничество ще е изключително важно, за да се гарантира достъп до чиста вода и до система на канализация. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на госпожа Ностром за заключение. Само за една минута. Заповядайте. Благодаря. Изключително интересен дебат. Много различни интересни изказвания бяха направени. Струва ми се, че сме на едно мнение, че има много предизвикателства в различни области. Макар, че трябва да се отбележи, че много хора смятат, че сме направили вече изключително много. Трябва да кажем обаче, че остава още повече да се направи. И всъщност нашите води са изправени пред сериозна заплаха и това не трябва да се забравя. Тази сутрин разговаряхме с комисията и ми стана ясно, че комисията се занимава повече с глобалните проблеми по отношение на снабдяването с вода, отколкото с проблемите в Европейския съюз. Естествено, че трябва да има достъп до вода за, за всички, но тук трябва да се отчитат различните аспекти. И мисля, че това е един от точните инструменти, този инструмент, който имаме тук. Благодаря. Благодаря за изказванията на всички. Сега стигаме до втория кръг. Глобален достъп до вода и канализационна система за всички. И сега ще трябва да променим малко ораторите тук на президиума. Искам да поканя другите оратори да се присъединят. first start with the member of the Citizen Committee, with Petro. Uh, И сега започваме с изложение от Педро Ройо от Гражданския комитет. Заповядайте, имате 5 минути. Благодаря ви. всъщност ние сме свидетели на драматичен парадокс. Има глобална криза за вода в, на планета, голяма част от която е вода. Това е резултат от три елемента. Първо, криза на липса на устойчивостта, която, води, която вреди на екосистемите, криза на бедността и несправедливостта като следствие от неморалната система. И на трето място има криза в управлението на водоснабдяването и канализацията. В резултат на натиск от тези, които искат водата да бъде приватизирана, това е в ущърп на най-уязвимите. И така, в основата на тази криза е неустойчивостта и несправедливостта. Европейския съюз в директивата за водата е, говори за това, че Европейския съюз е световен лидер в управлението на водните екосистеми и е, екологичните фактори. Никой обаче не може да регламентира спазването на социалните аспекти, с които е свързан достъпа до водата и канализацията. Приватизацията на тези услуги доведе до много противоречия Всъщност, е, ние лишихме законодателството от е, душа. Всяка държава членка е, има право да предприема каквито действия прецени. Европейският съюз с близо 2 милиона подписа иска да се обърне внимание на социалните аспекти и да се и да залегне е, правото на достъп е, до вода като основно човешко право, както е прието от е, Общо събрание на ООН в законодателството. Ние имаме нужда от етичен, и социален и политически дебат, за да може Европейският съюз да си възвърне репутацията като защитник на правата на човека и да не се водим само по логиката на пазара. Имаме нужда от дебат, който да ни върне към онези аспекти, които започнахме да пренебрегваме. Сложността на въпросите, свързани с водата, и излизат извън капацитета на пазара достъпа до водата трябва да има всеобщ характер. Това влиза в е, остро противоречие с логиката на пазара. Имаме нужда от нов модел на обществено управление с участието на всички. Ето защо ние предлагаме да се наблегне върху принципите и критериите в рамковата директива за управление на водата и водните ресурси. Освен това, трябва да се признае, че достъпа до питейна вода и достъпа до чиста вода е, е основно човешко право и основен европейски принцип – трябва да се допълни рамковата директива с социалните аспекти. На първо място трябва да се постави достъпа до вода като право на човека. По-нататък, това признаването на водата като основно човешко право изисква проблемите с водоснабдяването да бъдат в центъра на нашите приоритети. Те, това право има всеобщ характер и следователно нормативната база трябва да изхожда от различна гледна точка, като излиза извън логиката на пазара и като излиза е, извън устарелите модели на обществено управление. Надявам се, че всички сме съгласни с това, че водоснабдяването и канализацията не бива да се водят от логиката на печалбата. И накрая Европейският съюз трябва да поеме своята отговорност, своята глобална отговорност и да следи за това международното сътрудничество да не се ръководи само от мотивите на печалбата. Да не се насърчават скритите форми на приватизация с обществено-частни партньорства. Всички знаем, че това е европейският модел на приватизацията. Благодаря. Благодаря ви. Стигаме до първият кръг от въпроси. Искам да ви помоля да спазвате ограничението във времето, тъй като малко изоставаме от времето и искаме да можем да преминем към следващият, към следващата част от заседанието и затова ни трябва време. Мишел Штрифлер е следващият оратор. Тя е докладчик по Европейската гражданска инициатива за достъп до водата. Дава ми 3 минути. Благодаря. За мен е радост да ви представя това изложение. Достъпът до водоснабдяване и канализация е признато като всеобщо човешко право с няколко документи, прияти от Обединеното кралство. Намаляване с половина на световното население, което няма устойчив достъп до чиста вода и водоснабдяването е цел в, по, светов, по целите на хилядолетието за развитието. Това е цел номер 7 опазване на околната среда. Аз мисля, че независимо от напредъка, има още много. Трябва да положим още много усилия. Според, детски, според УНИЦЕФ на ОНЕ и Световната здравна организация 780 милиона души няма достъп до чиста питейна вода и 2,5 милиарда нямат достъп до канализация. Много от тях живеят в Африка, в страните на юг от Сахара. в Европейския съюз Качеството и количеството на водата са много важни за здравето. Сушата и наводненията могат да доведат до разселване на населението. Проблемите с водата могат да задълбочат конфликти и в крайна сметка гарантирания достъп до питейна вода може да предотврати конфликта. Сложността на връзките, които определят наличието и качеството на водата, означават, че трябва да се формулират и изпълнят редица политики, трябва да се замислим по редица въпроси. На първо място, търговската енергийна политика трябва да отчита проблемите на водата в развиващите се страни. Те не трябва да допускат водата да се използва за производство на биомаса, за биогорива, фураж за животните Намаляването на емисиите на парникови газове е задължително, защото глобално те промени в климата водят в крайна сметка до ограничаване достъпа до вода. Спазването на правото на всички до питейна вода означава и необходимостта от амбициозни цели за намаляване на пар, емисиите на парникови газове. Като отговорни потребители ние трябва да спомогнем като не купуваме продукти, които нарушават тези права. Смята се, че 1800 деца до 5 години умират всеки ден от болести, свързани с липсата на чиста вода. Ето защо достъпа до вода е свързано с най-основното човешко право, а именно правото на живот в документ прият на конференцията Рио 20 за устойчивото развитие през 2020 година Европейския съюз потвърди своя ангажимент за правото на безопасна питейна вода и канализация. Комисията по развитие на парламента работи в тази насока. Искам да благодаря на организаторите на гражданската инициатива да включат този въпрос – аз смятам, че трябва да се води разяснителна кампания, така че достъпа до да вода да стане всеобщо право. Мисля, че успях да се вместя в 4 минути. Следващият оратор има минута и половина. Благодаря. Аспекта канализация на целите на хилядолетието за развитие като че ли не е спазен. Според УНИЦЕФ най-бедните не са спечелили нищо. Най-засегнати са бедните представители на мълцинствата и лицата с увреждания през 2013 година 1,3 милиарда нямат альтернатива нямат альтернатива а, и няма достъп до туалетни, до истински туалетни. А, това води до дирея, холера, дизентерия. Диарията, диарията е втората по значение причина за детска смъртност и засяга 400 милиона деца. Това е резултат от липсата на туалетни това а, е, ограничава и спъва физическото и психологическо развитие. Не бива да забравяме екологичните аспекти на е, липсата на камализация. Замърсяват се под почвените води. 90% от отпадните води в развиващия се свят не се пречиства и това е, замърсява подпочвените води. От какво имаме нужда? Имаме нужда от методи за управление на отпадъците и на отпадните води. И трябва да се направи така, че рамките, рамката за развитие след 2015 година на европейско ниво да е, отчете значението на е, пречистването. Въпросът ми е какво ще направите така, че да не се пренебрегва аспекта пречистване на вода? Следващият оратор е Никос Хрисогелос. Минута и половина, ако обичате. Благодаря. Говорейки за целите хилядолението за развитие и правото на достъп до вода, ние признаваме, че това е глобално право, право за всички, но как ще се реализира то на практика, особено в политиката за развитие на Европейския съюз и в споразуменията с трети страни. Това е много важно. Кризата, економическите проблеми не би трябвало да доведат до приватизация на водата. В криза в Гърция, след, като последица от кризата, имаше принуда за приватизация на водоснабдяването. Комисията ни казва, че не тя е потиквала страните да приватизират водоснабдяването. Когато се говори за прозрачност в Европа и участието на граждането, е много важно да се спазват принципите. Също така, както и във взаимоотношенията с трети страни. Казва се, че трябва да се допитваме до граждането за експлоатацията на водните ресурси. Гражданите трябва да могат да кажат своята дума по отношение на водоснабдяването и в помощта за развитие, която предоставяме, трябва да има и социална клауза. Не бива да работим само по големи проекти, които са от интерес на малцина. Трябва да се насочим към проекти, които облагодетелстват всички. трябва да направим така, че управлението на водата да не се ръководи от мотиви печалба. Трябва и да се насърчават и екологическите нововъведения. Понякога има течове, използва се вода в минодобивната промишленост. Всичко това трябва да се обсъжда и в взаимоотношенията ни с трети страни. Все още слушах фински или друг език. Благодаря, благодаря и поздравление за всички, които участват в първата европейска гражданска инициатива. За мен не е изненада, че водата е в центъра на тази първа инициатива, чисто и просто защото водата означава живот. И животът е в центъра на определя всички наши дейности но само ако признаем водата като основно право, няма да осигурим достъп на всички до водоснабдяване и канализация. Нека да обърнем внимание на онези условия, които ще ни позволят да реализираме това човешко право за всички, които живеят на планетата. Можем да разговаряме надълго и широко за либерализация и приватизация на водните услуги, дали това е хубаво или лошо но нека да започнем с най-големия е, доставчик на вода в света и това е природата. Ако трябва да сме откровени, природата е изправена пред заплаха. Е, намаляващото биологическо разнообразие намалява и възможността на природата да ни осигурява чиста вода. Европейската комисия се бори за висококачествено законодателство в областта на опазването на околната среда, но това винаги не е сред основните приоритети на държавите членки. Моят въпрос към гражданската инициатива е, отчитате ли, че природата е в основата на осигуряването на чиста вода за всички и когато се борим за това основно право, трябва да се борим и за природата. Благодаря. Благодаря. Сега стигаме до изказванията от залата. Инеса Яла Сендър за една минута. Благодаря, господин председател. Извинете ме, че дойдох малко по-късно, но заседавах в друга комисия и не можах. Във всички случаи поздравления за организаторите на тази гражданска инициатива, за това, че постигнаха целта си. така и ние имахме възможност да организираме настоящата конференция. Остават само няколко месеца до изборите за Европейски парламент, затова е изключително важно да дадем достатъчно сигнали, че гражданите могат да използват своите права на инициатива. Затова се провежда и тази гражданска инициатива за право за достъп до вода. Според е, рамковата директива за водата ние имахме възможност да решим ред е, наболели въпроси, включително да се предоставят и ресурси, и то не само на страните членки на Европейския съюз. От тук нататък трябва да направим така, че да не се намаляват съответните е, средства – и да се работи в страните, където членките, е, целите извинете, за развитие на хилядолетието още не са постигнати. Господин Шефчович излиза с предложение и се надявам, че ще направи достатъчно подробни тези предложения. Ако говорим за основните средства, които бяха отделени, трябва да предвидим и средства за мерки за разрешаване на трансгранични конфликти в страни, където работим за осигуряване на вода. Следващият оратор. Това е госпожа Пападополо. Благодаря. Аз също много се радвам, че се създаде тази гражданска инициатива, защото това е първата почти 2 милиарда, 2 милиона подписа са събрани. Аз бях докладчик за Европейската година на гражданите и смятам, че трябва да засилим именно този аспект на гражданската активност, защото ние можем по този начин да постигнем много. Струва ми се обаче, че, струва голяма, е, че съществува голяма неравнопоставеност в е, ползването на достъпа до вода. Имаме в Европа рамкова директива за водите. Аз е, от години работя в, по темата контрол на качеството на водата. Ние спазваме директивата за качеството на водата в Европа, но в Азия, Африка няма такива разпоредби. И именно, както говори колегата от Гърция, тук е, тройката е, е наложила, примерно, там сериозна е, приватизации. И затова се питам, в края на кращата водата е човешко право, а е на път да се е, превърне в е, стока, от която се извличат е, печалби. Това особено ме безпокои. Искам да чуя мнението и на Европейската комисия. Господин Рен казва, че не трябва Европейския съюз да се бои от приватизацията. Та, кой е, налага на тройката подобни е, решения и подобни препоръки? Какво точно се случва? Една и половина минути за господин Хефнер. Аз е, лично се безпокоя и говоря от името на Комисията по петиции. Безпокоя се от това, че ние започваме с една нова форма на диалог е, между гражданите и европейските институции, Европейския парламент, вие идвате при нас с е, много важни теми за нашите дългосрочни ключови цели. Но въпросът е как да съчетаем това с нашата ежедневна законодателна дейност. 1 милион и 900 хиляди европейски граждани са заявили, че са против приватизация на услугите по водоснабдяване. Много други граждани са показали, че също са съгласни с тази теза, особено в страните, където се извършва масова приватизация. Но Тройката, която е една европейска институция, налага приватизация в Испания, в Португалия, и тогава, господин комисар, как можем да направим така, че политиките, зад които застават европейските граждани, да се спазват от е, политиците? Това е ключов въпрос, е, водата на планетата. Как да направим така, че да се реши той по такъв начин, че всеки да има достъп до вода, да не дискутираме нефта, да дискутираме водата. Трябва да има международни правила и то достатъчно демократични. А как можем да наложим подобни методи чрез нашата външна политика? Е, да имаме такава политика, че да отчита интересите на гражданите, а не на фирмите, от които изличат печалби. Благодаря. Сега от е, Гражданския комитет имате 10 минути за отговор. Разпределяйте това време така, както намерите за удачно. 10 минути. Благодаря. Аз ще започна аз. Това е госпожа Паванели. Най-напред искам да ви благодаря за това, че поставихте основен въпрос. Как в, при утвърждаването на правото на вода като основно правило е необходимо да се гарантират начините, по които ще се гарантира това право. Аз мятам, че гарантирането на човешко право означава да се каже, че водата може да, не може да бъде търгуема а, стока и област, в която да се извършва търговска а, дейност, насочена към извличане на печалба. Няколко данни, за да стане ясно за какво става дума. През последните 13 години сме свидетели на преосмисляне на политиката за приватизация на водата. През последните 80 случаи, които сме анализиране, 51 са индустриализирани страни с високи докови. 30, и 35 в развиващите страни. Много от случаите са във Франция, която е страната на големите многонационални фирми в областта на водоснабдяването и много страни, много общини като Париж решиха отново да направят водата обществена дейност. От 15-те големи градове в САЩ, които прекратиха договорите за частно предоставяне на вода. 12, е, в 12 случаи ставаше дума за многонационални фирми със седалище в Европа. Същото е, на същото сме свидетели в развиващите страни, например, са водата в Буенос Айрес, Гане и днес се води дискусия в Индонезия и Джакарта. Това означава, че в цял свят се преосмисля качеството на водоснабдяването от частни оператори. Често се казва, че граждан, общественият сектор е онзи, който е в състояние да гарантира достъп до вода, качеството на услугите на достъпни цени за гражданите, за да е, това е свързано с факта, че фирмите се стремят към висока норма на печалба. Това не е идеология, става дума за факти, на които сме свидетели в различни страни, в различни части на света. Онова, което призоваваме като граждани, като граждански комитет е Европа във външната си политика да има ясна ясно да потвърди, че държи на водата като основно правило. Да, е, потвърден е принципът, но искаме измерими критерии, така че то, това човешко право да залегне във всички политики на Европейския съюз. Това означава и тази тема е повдигната от е, представители на Испания и Гърция. Това би било било много добре Европейския съюз и тройката да наложи изключването на водата от приватизационностите от дейностите за приватизация, тогава, когато се осъществява дейности за економи, тъй като водата може да бъде е, обществено право само тогава, когато е, се управляват обществени органи. възвръщаемостта на направените инвестиции в водоснабдяването е голяма, тъй като става дума за околна среда, за здравеопазване, защото общественият сектор е този, който може да гарантира пречистването на водата, оттам и опазването на околната среда. Може би това е аспект, който не е предмет на достатъчен анализ. Аз, уча... Аз участвам в консултативната група на ОНЕ към генералния секретар на ОНЕ и наскоро проведахме дебат и представителите на честните предприятия казаха, ние сме готови да удовлетворим потребностите на гражданите, когато има авари, свързани с водата. Можем да се намесим, но това е само постфактум. Общественият сектор е този, който всъщност осъществява дейностите след настъпване на аварии. Европейският съюз трябва да може да развива дейности за развитие с развиващи се страни и в споразумение за свободна търговия, които отчитат факта, че дори и извън Европейския съюз трябва да се гарантира всеобщ достъп до вода и санитарно-хигиенни дейности така че това да не се осъществява в приватизация на ресурсите в много страни и да не се прилагат форми на приватизация, както и да ги наричаме, и да се гарантира, че водата и санитарно-хигиенните дейности да бъдат достъпни и за гражданите с ниски доходи. От друга страна, разработването на политики, с обществено обще... основани на сътрудничество между обществените а, органи имат значение и за развитие на местната економика. Така се осигурява економическо развитие в трети страни и това е развитие, което отчита местните условия, развитие, което което да не бъде предмет, както показва кризата, онези условия, на които сме свидетели в момента. Мисля, че по този начин Европейския съюз ще отговори на искането на гражданския комитет и на гражданската инициатива, ще отговори на искането Европа да се вслуша в своите граждани да по този начин ще намали недоверието и по този начин ще може да покаже на света, че е защитник на правата на човека и държи на устойчиво развитие, което е насочено не само към економиката. Не знам дали Педро иска да добави нещо, остана още само минута и половина. en el minuto y medio que queda Gerald Hep. За останалата минута и половина ще кажа следното. Действително, ние няма да постигнем нищо, ако не възстановим е, качеството на целия воден цикъл. Необходимо е да реките да са чисти и бедните са тези, които страдат, затова и те са тези, които трябва да се надигнат срещу е, разрушаването на околната среда. Минодобивната промишленост в е, Африка, в е, Южна Америка използва химикали, които отравят е, в, в огромна степен природните ресурси. Няма дори да, достатъчно данни за това. 10 000 души на ден умират от стомашни разстройства. В Лима 9 милиона души нямат достъп до вода, защото е, реките са отровени. И няма как да се почистят само с хлор. Така че е, пестициди, отрови, всичко това трябва да се махне. Председателят, благодаря. Сега давам думата на представителя на Европейската комисия, господин Руди Шайцер, 6 минути. Äh, ähm, Благодаря, господин председател, уважаеми госпожи и господа. За мен е удоволствие да участвам в днешния дебат. Мисля, че и ние можем да дадем своя принос към дебата. Водата и нейното пречистване винаги са били основополагаща камък на политиката по развитие на Европейския съюз. Това сме го казвали във всички свои документи. И мисля, че Европейския съюз, на който се падат 60% от помощта за развитие, е първопроходец в тази област. Няма нужда да се преувеличава ролята на Европейския съюз. Ние използваме пари на данакоплаците, за да подпомагаме трети страни. Е, съответно, интересите на нашите граждани са представени и защитени в трети страни. Нека да дам няколко примера. За следващия програмен период сме заделили 3,2 милиарда за справяне с недохранването. Много често недохранването се дължи на проблем с качеството на водите. Голяма част от тези средства ще отидат за подобряване на водата и за нейното пречистване. Два и половина милиарда платихме през последния период, който изтече. Тук говоря само за средства, които са предвидени от комисията. Тези пари отидоха в 60 държави. Два милиарда, освен това, имаме под формата на кредити. Получили сме и допълнителна помощ от други кредитни институции, така че тук е на лице ефекта на надграждането. Имаме и политики в областта на развитието, които се основават на харти, и на резолюции на ОНЕ. Що се отнася до водата по-конкретно, винаги стъпваме на основата на човешките права. От друга страна е необходимо да отчетем конкретните нужди на хората и да пренасочим средствата там, където има най-голяма нужда от тях. Всеки знае колко е важна водата госпожа Стрифлер го подчертава в своето изложение. Водата е част от целите за развитие на хилядолетието. Ето защо водата и нейното пречистване, системите на канализацията ще бъдат основен приоритет в нашата политика на развитие и сътрудничество. Не по-малко важно е да се спомене, че ще има дневен ред за развитие, който ще бъде създаден за периода след 2015 година. Това ще се случи в Нью Йорк. Комисията в своя документ в тази връзка призовава за добро управление на, водните ресурси. В преговорите в Нью Йорк ние ще се намесим, за да работим за постигането на отговорно управление. Искам да кажа и още няколко неща. Вече заявих, че имаме обща политика на Европейския съюз в тази област. Понякога Европейския съюз обаче не прави достатъчно, защото просто в някои страни, някои държави членки имат по-засилена роля. Просто има споделяне на отговорността. Нашата основна идея е да помогнем на хората да си решат сами проблемите. Ние не можем да извадим някои конкретни страни от пропаста. Освен това, правителствата би следвало да ни съдействат и тук европейската дипломация играе важна роля. Не ми се иска да навлизам в твърде големи подробности. Нека само да подчертая още веднъж, че целта на вашата инициатива е в основата на нашата политика по развитие. Благодаря. Благодаря. В заключение госпожа Паварели. Паварели. Бихте ли казали няколко заключителни слова? Съвсем набързо. Аз мисля, че е много важно в политиката за развитие да се отчита значението на водата, не само за да гарантира всяка форма на живот, не само е, на човека, но и въпросът за водата да бъде свързан във все по-голяма степен с енергийната политика и с политиката за безопасност на храните. Ето защо ние смятаме, че когато потвърждаваме, че водата е човешко право, ние не можем да не говорим и за безопасност на храните и за планета, която страда от свръх пренаселеност и не може да осигури достатъчно храна и достоен живот на всички. От тази гледна точка има един елемент, който според мен е важно да се подчертае а именно в момента, в който потвърдим, че водата е човешко право, тя трябва да бъде изключена не само от правилата на вътрешния пазар, но и от преговорите за свободна търговия, които се водят в различни форми. изключенията, които са допуснати, са свързани с, са свързани с факта, че гражданите а, оказаха натиск и се надяваме, че ще продължим да се движим по този път. Благодаря. И така приключваме втория кръг от разговори. Сега трябва да дадем възможност на следващите експерти да се присъединят тук на президиума. Имаме още около час до края на нашата среща. Следващия кръг от разговори се нарича не на либерализацията на услугите в областта на водоснабдяването. Моля колегите да вземат местата си. bitte doch alle, die Plätze wieder ein. Колеги, моля всички да заемат местата си. Нека да започнем с третия кръг, който, както казах, се нарича не на либерализацията на услугите в областта на водоснабдяването. Ще дам думата на господин От за 5 минути. Той ще представи целта тук. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Днес вече чухме достатъчно много по тази тема. Заглавието на третата експертна дискусия е не на либерализацията. Какво означава това? Водата е обществено благо, което е ограничено по своя характер за доброто на хората, би трябвало водата да е достъпна, да е ефтина. Тя е предварително условие за човешкото съществуване, не само за здравето на човека, за неговото образование и така нататък. Така че водата не може да бъде разглеждана като продукт. Кой се интересува от продуктите? Частните компании. Частните компании обаче не се вълнуват от а, човешките права и от тяхното зачитане. Държавата, съответно, трябва да следи за това доколко се спазват човешките права. И в тях, естествено, се включва правото на вода. В нашата инициатива казваме, че управлението на водите трябва да подлежи на демократичен контрол и наблюдение. Това означава, че местните власти играят специална роля тук. Водата е естествен монопол, ако мога така да се изразя, и правилата на единия пазар не би следвало да се предлагат тук. Местните и регионалните власти би трябвало да поемат своята отговорност, по силата на, на принципите на демокрацията. Водата и водните ресурси би трябвало да бъдат обявени за обществено благо и ние би трябвало да гарантираме, че правилата на единния пазар няма да се прилагат по отношение на водите. Нещо подобно е споменато в една резолюция на Европейския парламент още от преди 10 години. Никой не може да узурпира водните ресурси, за да печели от тях. Всеки трябва да има достъп до вода. Европейското законодателство е пределно ясно в това отношение. Приветстваме факта, че водите бяха изключени от директивата за концесиите. Това е първата стъпка в правилната посока. Много се радваме, че беше направена такава крачка, за да се извади водата от правилата на единния пазар. Водата би трябвало да е на хората и да се управлява от държавата. Имаме сериозни притеснения и резерви във връзка с а, някои преговори за търговски споразумения, които протичат в момента, като а, тези преговори с САЩ, които толкова нашумяха напоследък. Всъщност, а, ние се борим да защитим интересите и на хората в а, третите страни, не само в Европейския съюз. Уреждането на спорове между инвеститори и държава като процедура е, представлява заплаха за, за водите и за снабдяването с вода. По силата на тези е, споразумения водите се разглеждат като стока, която може да се управлява по силата на пазарните принципи. В Германия и в Холандия има някои добри инициативи. В тази връзка основната ни цел, повтарям, би трябвало да бъде подобряването на снабдяването с вода и подобряването на нейното качество, тъй като водоснабдяването е скъпо, ние трябва да работим за подобряване на самото водоснабдяване, на качеството на водите чрез съответни програми. Някои държави са избрали частното управление на водите. По този начин частни лица извличат печалба от едно обществено благо, което трябва да е достъпно за всички. Ако не е на лице необходимия демократичен контрол, тук ще има сериозни е, проблеми. И ако няма контрол, то поне трябва да има някакъв друг е, противовес. Аз мисля, че би трябвало да имаме европейско законодателство за участието на различните търговски лица и би трябвало освен това да има демократичен контрол. Благодаря. Благодаря. Нека да не изпускаме е, часовника от полезрението си, защото трябва да приключим в 6.30. Преводачите не могат да работят по-късно от 6.30 и аз не искам да ги наказвам с допълнително време на работа. Знам, че темата буди много емоции, но нека да започнем сега с въпросите и отговорите. Една минута и половина. Моля да спазвате времето. Първи оратор госпожа Легрип за една минута и половина. Merci. Euh, je voulais tout d'abord en préambule благодаря. Искам първо като увод да кажа, за да е по-бързо, че за мен достъпа до вода не е идеологически проблем или въпрос. Това е въпрос на право, на приоритет, на ефективност. И как да не се съгласа с точки 1 и 3 предложения от настоящата гражданта гражданска инициатива. Аз като член на Комисията за вътрешния пазар и защита на потребителите се присъединявам към искането от точка 2, а именно управлението на водните ресурси да не бъде подложено на мерките за вътрешния пазар и да не подлежи на либерализация. Но в това искане има известна двусмислие в анекса или обяснителната бележка, която се прилага към предложението, се записва ясно, че става дума само за водата като ресурс, която трябва да излезе от разпоредбите на вътрешния пазар. За мен тук има някаква неяснота Водата е благо, стока, слугите, свързани с управлението на водата, нека да се поясни. Те трябва ли да бъдат изключени? Това трябва да е ясно обозначено. Все пак напомням, че и разпоредбите на вътрешния пазар се отнасят и до услугите от общия економически интерес, включително водоснабдяване и имат за цел да има равнопоставеност, прозрачност и липса на дискриминация при, е, от страна на операторите. Така че гражданите трябва да бъдат спокойни относно евентуално мерките, които е, би се наложило да се предприемат на Европейския съюз по отношение включително и на финансирането на инвестициите. Председателят Евелин Гепхарт, минута и половина. Благодаря, господин председател. Господин От бе напълно прав да започне с тази толкова важна тема. Водата е публично благо за всички европейски граждани. И не бива да забравяме това. Не можем да оставим водата да бъде подложена на всички действия на пазара. Гражданите имат право на достъп до висок, вода с високо качество. Спомена се тук е, и преговорите за тър, е, търговия на световно ниво, където има отделен раздел за публичните услуги. И моят въпрос е към комисията всъщност. Какво е вашето мнение? 1 милион и 900 хиляди европейски граждани са на едно и също мнение. Как ще реагирате? Как ще направите така, че няма да се отвори една задна вратичка през споразуменията за свободна търговия посредством разбо, разпоредбите за защита на инвестициите. Може ли да ни гарантирате това?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 не смятах, че ще можем да извадим водите от тази директива. Госпожо Легрип, тук не става въпрос за приватизация. Държавите членки имат право да решават по отношение на своята собственост. Тук говорим за либерализация, за отваряне на пазара. И това казваме в преамбилните точки към директивата за услугите. Много се радвам, че успяхме да извадим водата от тази директива и много се радвам, че водата няма да бъде обект на правилата за либерализация. Това няма да бъде първата битка. Добре, че спечелихме. Все пак. Въпросът ми към комисията е следния. Имаме компромис, според който трябва да има клауза за преразглеждане. След а, две или пет години трябва да има анализ на това изключение за сектора на водите. Само, че тук се говори за един анализ, който да се подчинява на специфичния характер на водите. Как точно ще го направите този анализ? Как ще измерите? Как ще определите какво е положението? Какво точно искате да видите след 5 години? След 5 години може да се окаже, че единственото нещо, което сме постигнали е да се върнем крачка назад. Затова искам да разбера какво точно ще се подлага на оценка. Добре е, че водата, казвате, не е стока като всички други. Какво да кажем обаче за свързаните с нея услуги? Ние трябва да кажем не на либерализацията и на комерциализацията тук. Благодаря на Хайди Рули, Денис Де Йонг за две минути. Една минута и половина, извинявам се. Само една минута и половина, казва председателя. Видях, че колегите се ужасиха, когато казах две минути. Една минута и половина за всички. Благодаря, господин председател. Много приятелски сте настроен. Искам да благодаря на организаторите на тази инициатива и то май сърдечно Продължаваме да работим за изграждането на вътрешния пазар, но трябва да признаем, че вътрешния пазар си има своите ограничения. Особено когато става въпрос за социални права и за обществени услуги. Много се радвам, че водата беше извадена от директивата за обществените поръчки. Съгласен съм обаче, че в дългосрочен план трябва да се разгледат нещата и да се види дали има възможност за промени. Комисията се придържа към подхода на приватизация и не се отказва от него. Затова искам да попитам защо действате толкова неравномерно? От една страна вадите водата от директивата за концесиите, от друга страна тройката продължава със своите политики, продължава да оказва натиск. В Холандия някои чужди компании се заставят да действат като търговски дружества макар че в собствените си страни на, на тях не им е позволено да правят това. По отношение на казаното от госпожа Гебхарт за САЩ. Ако искаме да запазим водата като обществено благо, да я запазим в държавния сектор, би трябвало да внимаваме с тези търговски преговори. Сега, някой иска ли да каже нещо или стигаме до да отговорите? 8 минути. Господин От. Ähm, äh, der Initiative und ihren Forderungen äh, zur äh, Konzessions... И така, взаимоотношението между э, исканията на комитета и директивата за концесиите. Последната не беше э, основната цел, в която се целеше инициативата. Тя обаче ни даде възможност э, да постигнем по-осезаем ефект в сравнение с предишни инициативи. Много се радваме, че водата е извадена от концесията за водата. Виждаме обаче, че се правят усилия да се използва клаузата за преразглеждане, тя да бъде включена през задната врата и либерализацията и приватизацията на водата отново да бъдат включени в дневния ред след няколко години. Организаторите на инициативата е, казват, че ние ще положим усилия да няма по-нататъчна либерализация и приватизация. Това е много важно за онези, които държат на водата като на основно право. Не става дума за това дали водата е търгуема стока или не. Да, благодаря за да отговоря на френския депутат госпожа Лю Грип, която подкрепя инициативи 1 и 3 на инициативата достъп до вода и водата в политиката за развитие. Вие и вашата партия, заедно с това, сте за отварянето на водата за либерализация. Всъщност ние това искаме. Ангажимент от страна на Европейския съюз да не се либерализират в водоснабдяването. И искаме правно обвързващ ангажимент за недопускане на либерализация. Не е толкова сложно. Това няма нищо общо с, с дейностите на местно ниво. Това няма отношение към това какъв подход ще предприемат местните власти към ВИК. Докладчикът на ОНЕ към чешкото право на война каза пределно ясно каква трябва да бъде рамката. Нека обаче да направя има един интересен ангажимент. 20 евро. Облагам се за 20 евро. Ако можете да ми споменете една многонационална компания, която работи в Европа, която не е френска или испанска. И всъщност искам да кажа, че водоснабдяването и канализацията, ако бъдат а, а, либерализирани, кой ще спечели? 20 евро, ако можете да ми кажете, фирма, компания, която да не е френска или испанска. Започваме е, следващата част. Е, Софилко ни има думата. Минута и половина. Госпожи и господа, искам да поздравя инициативата и изслушването днес, тъй като дава възможност водата да бъде поставена в сърцевината на дебата. Аз отдавна се боря да се разработят нови механизми за финансиране за подобряване на достъпа до ВИК. Аз се присъединявам към цели 1 и 3. Заедно с това, днес искам да се сроточа върху либерализацията на водоснабдяването. Твърде често се говори тук – Достъпа до водоснабдяване и канализация са ясно регламентирани и са предмет на контрол от, от местните власти. Една трета от гражданите получават вода от частни оператори. По, подчертавам, че дори и водата да се осигурява от частен оператор, той винаги е под контрола на обществен орган, органите могат да възложат такава дейност на частен оператор и това не е в противоречие с качеството на услугата. Ако има злоупотреби, общината винаги може да си възвърне управлението на водата. Аз смятам, че е неприемливо да се отправят нападки към операторите. Всички е, за, в заключение искам да кажа, че частните предприятия допринасят за економическото развитие, не бива те да бъдат очерняни. Това, че конкуренцията води до намаляване на цените, като си остават под контрол на обществените власти. Тези предприятия дават своя принос към БВП, участват в реалната економика. И накрая само частните предприятия могат да инвестират толкова колкото е необходимо в областта на водоснабдяването и, дават, и само те дават възможност на Европа да остане лидер в тази област. Благодаря, госпожо Кони. Мисля, че някои колеги трябва да бъдат командировани за малко в комисията ИМКО, за да сме наясно с това за какво говори. И така, повтарям изискването си да не се разпростирате повече от минута и половина господин Арсенис, приватизацията на водата е, е вредно явление, което започна с госпожа Тачър в Обединеното кралство, когато се реши, че ще се приватизира водоснабдяването. Резултатът е, е тройно покачване на цената за потребителите. Увеличи се с три пъти броя на гражданите, които бяха лишени от достъп на, до вода, тъй като не могат да си позволят да платят сметката. Спадна и качеството на обработването. В Боливия е, имаш, бяха предприяти стъпки е, за е, налагане на такси е, върху пречистването на дъждовната война 50 депутати от нашия парламент подписаха писмо, с което призовават да не, призовава да не се приватизира водата на Солон. Гръцката държава отмени приватизацията, защото това е незаконно, но правителството продължава да е, насърчава тази скрита приватизация под прикритието, под претекст за реформи и под натиска на тройката. Водоснабдителното предприятие на Солун има печалба от 80 милиона и 100 милиона инвестиции, 50 милиона резерви и искаме гръцкото правителство да сложи край на този незаконен акт. Искам да ви помоля, господин Шевкович, че за да подкрепим гражданите, които подписаха тази петиция, моля ви, когато се върнете в кабинета си, вдигнете телефона и кажете на представителите на тройката, че а, тази политика вече не се приема. Корин Люпаш. И аз искам да кажа, че много се радвам да участвам на тази конференция, която е първата проява на проекта демокрация в Европа. Надявам се, че ще има много други подобни. Много е добре да а, чуваш, трябва обаче и да слушаш предложенията на гражданите трябва да бъдат чути от комисията. Много се радвам, че има съгласие между позицията на гражданския комитет и на много от депутетите. Резолюцията от 2011 година, за съжаление, е резолюция, а не правен текст. Има необходи... Има желание обаче да се продължи по пътя на либерализацията, която не се харесва от много граждани. Да, вярно е, че в един идеален свят ще има равновесие между обществените и частните органи, само че не живеем в идеален свят. Следователно, когато виждаме, че се повишава цената на водата, когато говорим за обществена система или частна система и в моята страна има множество примери, поради които гражданите не искат да се върви по този път. Трудно е да се постигне баланс, само че докато няма такъв баланс, не бива да се върви по пътя на либерализацията и ние трябва да подкрепим това, което, това за което настояват гражданите. Мартин Каслер има думата. Благодаря. Искам да благодаря на гражданската инициатива. Благодаря на гражданите за това, че бяха толкова активни, и събраха толкова много подписи и за това, че показаха огромният интерес в Европа, не само в Германия, въпреки че повечето от подписите са от Германия. Аз съм от Северна Бавария. Повече от 2000 предприятия са общински предприятия. Те осигуряват високо качество на водата. Те нямат нужда от конкуренция. Те имат нужда от сигурност, за да могат да осигуряват на гражданите питейна вода с високо качество. Що се отнася до прозрачност и конкуренция, винаги има довода в полза на тезата, че от тези, които разполагат с най-много ресурси, т.е. предприятията от големите страни, гледайте не само шишета като това, вижте откъде, от кои страни са тези компании. Те искат да разширят обхвата на своята дейност местните органи на властта, местните комунални предприятия са тези, които трябва да взимат предприятия. Те трябва да бъдат близо до своите клиенти и потребители. И в крайна сметка е много важно да допуснем изключения за пазара на водата. И казвам това особено във връзка с поразумение за търгови инвестиции с САЩ. Благодаря, казва председателят. Северна Бавария ни поздравява. Господа Чаудърс. Много държави членки, като моята Ирландия, въведаха такси, централизираха водния сектор като част от плана за спасяване от тройката. Гражданите на Ирландия могат, може би, ще получават ще плащат по-скъпа вода на по-низко качество. Много граждани усещат последиците от кризата и огромните суми създаване на органа за водоснабдяване са необясними Сумите, които се платиха за тази цел, трябва да се насочат към осигуряването на високо качество на водата. Също така трябва да се контролира достъпа до водата а, като основно право. Тя не бива да се превръща в стока. Основният въпрос е свързан с достъпността на водата високото качество на водата е хубаво, само че тя трябва да бъде и достъпна. И моят въпрос към комисията е следния. Имайки предвид важ, важния аспект на цената, как ще осигурите изпълнение на целите на хилядолетието за развитие, свързани с водата? Какви мерки са предвидени? за, подобрява, за, за, засилване на участието на гражданското общество в усилията за по-широк достъп до водата. Благодаря, господин Хунти, със следващия. Από την αριστερά και Благодаря, аз съм от Комисията за транспорта. Представлявам Гърция и Левицата. Поздравявам усилията, които доведоха до създаването на тази инициатива. Ще говоря отново за Гърция. Много е важно тази инициатива да продължи по други форми, защото знаете, че е, има опити за приватизиране на мрежата в Солон. Е, множеството от гражданите се противопостави, е, ще се провежда референдум. Е, Комисията отчита господин Бърние, е, цитира директивата за услугите. Господин Рен твърди, че водата е собственост на мрежите, така так не сме. Ние тези, които искаме приватизация, но факт е, че в рамките на тройката правителството на Гърция твърди, че са му наложили приватизация и че ще продава водоснабдителната мрежа в Атина и Солон. И въпросът ми е към господин Рен. Може ли да говорим за монопол за водоснабдяването? какъв, какъв е начина да се реши този въпрос? Не виждаме отговор. Водата е основно право. Трябва да има опити да се запази това право и да не се превръща водата в стока. Сега стигаме до процедурата за спонтанни изказвания от залата. Евелин Гепхарт, минута и половина. Една минута имате. Благодаря. Аз се изказвам от името на колегата Антонио Ван Панцери, който не може да присъства днес и ме помоли да задам въпрос от негово име. Директивата за концесиите, той е докладчик за нея, след много трудни преговори с Европейската комисия, успяхме да извадим водоснабдяването от директивата за концесии но съм е, наясно, че Европейската комисия никак не е доволна и тя нееднократно изказа пред нас това недоволство. Въпросът е какво се случва от тук нататък. Преговорите продължават. Е, казвате, че след 2-3 години ще има и преразглеждане на директивата. Смятате ли след 2-3 години отново да поставите този въпрос или стигнахме до момента, в който може ясно да кажем, водата е публично благо и няма да го оставим на силите на, на пазара? Благодаря. Кристина с една минута. Благодаря, господин председател. Аз не бих се съгласила с някой от изказващите се тук. Водата е публично благо от една страна, но е, частното управление на водните ресурси е нещо друго. Много местни съвети е, имат споразумения с частни компании в такъв смисъл. В някои общини се плащат сериозни суми и то на тъмно. Ние трябва да имаме повече прозрачност, да е ясно къде отиват средствата. После необходимо е да има още една инициатива за честност и прозрачност. Не е да се заблуждават гражданите, и да се обвинява само по частния сектор. Председателят, добре, нека сега да чуем отговорите на повдигнатите въпроси. 8 минути имате и отново можете да разпределяте тези минути е, между колегите си. Господин От, благодаря, не мисля, че ми е необходимо толкова много време. Две неща са за мен най-важни. Днес коментирахме в комисията, че е необходимо да има прозрачност и последователност. И това е наистина изключително важно. Откъде, какво е ценообразуването, откъде идва той, какви са нормите на печалба. Това са ключови моменти. а също така и инвестициите, поддръжката, модернизацията. Какво, какви са резултатите от това, когато това управление се върш, извършва от частния сектор или от публичния? Трябва да, е, да има повече светлина за това, какво прави частния сектор? Те трябва да могат да подават е, информация, например, как се разпределят печалбите. Там, където живея аз, мога да ви кажа, че е, публичната компания има двама миноритарни частни акционери и е, се опитва да подобри печалбите на частниците. Тоест, държавата реално се отказа от своите печалби, за да имат частните акционери повече печалби. Аз не смятам, че това може да е правилен подход. В много случаи се нарушава качеството или се затварят съвсем нормално функциониращи е, инфраструктури за водоснабдяване. Знаем, че има случаи, когато подпочваните води се надигат толкова много, че се стига до наводнения. Трябва много внимателно да се обсъдят и задачите на компаниите по водоснабдяване, защото те не се е, занимават само с подаване на вода, те са отговорни за целия водосборен район. И е, водата, казвате, е естествен е, монопол и няма значение дали се управлява от частни или публични е, компании, но не бива да забравяте, че частния сектор търси печалби, а обществените дружества не са длъжни да правят това и те могат е, да използват доходите, примерно, за бъдещи инвестиции. Това не бива да забравяме. И за това трябва да отчитаме всички различни фактори, а не само да се водим по заглавията. Господин Томазов Атори в... Не, не искам да има объркване между водата като право и услуги. Не може да се отделя водата от водоснабдяването, ако говорим за правото до вода като основно право. За да, имаш, за да имам достъп до кислород ми стигат белите дробове. За водата имам нужда от водоснабдяване. Искам да се върна на основните въпроси, свързани с нашата инициатива, които не могат да се заобиколят, като говорим за субсидиарност. Първото искане е ясно да се сложи край на тенденцията за либерализация и приватизация. Това идва от Европейската комисия. Казва ни се, че това не е официална политика, но казах, беше казано, ако погледнем какво става в Гърция и Португалия, ще видим, че това им се казва. Трябва да либерализирате водоснабдяването, ако искате да получите е, финансови средства. Тоест, е, онова, което се правеше от Международния валутен фонд някога за развиващи се страни, сега се прави от Европейската комисия за страните от Юга на Европа. Е, ние искаме да се предприеме законодателна инициатива и да, бъдат, да бъде записано черно на бяло онова, което препоръчва и ООН. В Европа има нужда от конкретни инструменти, така че за никой гражданин да не бъде, никой гражданин да бъде изключен от водоснабдяването. Има нужда от специални законодателни инструменти, за да се гарантира достъп до вода за всичко, особено за най-бедните райони все повече обеднели, засегнали от кризата хора, има опасност да бъдат изключени от достъпа до вода. Тук, говорим, тук не говорим за пазар, говорим за право и с нашата инициатива искаме да променим гледната точка, да да говорим за това, което и предшества приватизацията. За европейската политика е най-важното гарантирането на правата, а не на печалбата. Ние знаем много добре, че Европейската комисия няма правомощия да решава дали водата да се управлява от частни или обществени органи в държавите членки. Това е страничен въпрос. Важно е да се признае основното право на вода като основно човешко право. Навсякъде европейското население, което изрази своето мнение, каза, че против либерализацията. В три части на Европа бяха проведени референдуми в различни части на Европа, в Берлин, в Мадрид и в Италия. И на, на на всички тези референдуми гражданите изразиха мнение си против приватизацията. Ние признаваме правото на достъп до вода, следователно сме против либерализацията. И винаги, когато дадете възможност за гражданите да изразят своето мнение, ще видите, че те ще кажат категорично не на приватизацията. The съвсем накратко в обращение към френския евродепутат. Чувам, че защитавате компаниите от частния сектор. Не говорихте за публичните компании, същите аргументи въжат и за тях. Ние не говорим обаче за частните компании. Ние искаме комисията да не либерализира услугите свързани с водата. Не мисля, че вашата партия е за нещо подобно. Ние просто искаме комисията да поеме ангажимент, че ще има законодателство, което ще забрани либерализацията в сектора на водата. Благодаря. Сега искам да дам думата на комисията. Джонатан Фол е тук. Той е генерален директор на Генерална дирекция Вътрешен пазар. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати, госпожи и господа. Мисля, че днес сме се събрали на една историческа среща и аз много се радвам, че мога да присъствам на нея. Искам да кажа няколко думи по повдигнатите въпроси и надявам се, че ще мога да разсея някои съмнения. По отношение на директивата за концесиите, ясно трябва да се каже, че комисията беше особено доволна от изхода на разговорите. Имаме изказване на Мишел Бърни от 21 юни миналата година. Там се казва, цитирам, най-доброто решение би било да се извади водата от приложеното поле на директивата за концесиите. Ние трябва да отчетем отчетем притесненията на толкова много граждани. Ще предложа на председателя Барозо и на останалите комисари да приемат това решение и те го направиха и комисията ще продължи да наблюдава отблизо ситуацията в сектора на водата. Край на цитата. Така стигам до преразглеждането и до притесненията, които бяха изказани, че по този начин ще се отворят някои врати, задни вратички, за да се промени това решение. Това не е така. Естествено, трябва да разглеждаме това, което се случва в държавите членки и не трябва да се забравя освен това, че има едно фундаментално демократично решение и то засяга как да се организира снабдяването с вода, това решение се взима в национален план. Европейския съюз няма право да постановява, че водата се осигурява по някакъв начин, по частен път или по обществен път. Това е много важно като принцип и ние трябва да отчитаме различното положение в страните от Европейския съюз. Става въпрос за демократичен избор, тези решения могат да се преразгледат, да се променят след 5 години. Знаете, че комисията, когато става въпрос за сложно законодателство, винаги прави преглед след няколко години, винаги изготвя доклад към съвета, към парламента и ние естествено ще вземем предвид онова, което се случва и ще видим какво да предприемем в резултат от тази историческа инициатива. Не мисля, че някой може да предвиди какво ще направи или какво ще каже комисията след 5 години, но с голяма доза увереност мога да кажа, че комисията ще вземе предвид вашата инициатива и ще вземе предвид е, последващия дебат в държавите членки. Ще видим какво ще стане с директивата за концесиите и ще направим доклад по тази директива. По някои други въпроси. Връщам се към коментара с общ характер относно либерализацията на сектора на водата. Може ли комисията ясно да каже, че няма планове да либерализира доставка? реките на вода. В зависимост от определението на либерализация, тук могат да се кажат различни неща. Съгласен съм с тези, които казаха, че либерализацията не е същото като приватизация. Тук става въпрос за правомощия на държавите членки. Ако на ниво държава членка или на някакво по-низко ниво в държавите членки – в съответствие с Конституцията се вземе решение да се предоставя вода по един или по друг начин, то това си е тяхна работа. Ако държавите членки решат управлението, доставките на вода, ако, ако се вземе решение е, те да бъдат изолирани от пазарните принципи, държавите членки могат да, да вземат такова решение на практика. нямаме какво да кажем тук. Ние сме задължени от договорите. Няма как да реагираме. Ако се вземе решение, както стана в някои страни, възоснова на конкретен преглед, да се отворят част от елементите за частни лица, то тогава трябва да се отчете единия пазар в Европейския съюз, който се простира във всички държави. И тук вече има конкретни правила, свързани с прозрачността, с отсъствието на дискриминация и така нататък. Така че Основното първото решение, което ще доведе до сериозни последици, ще се вземе на национално ниво, а не на европейско ниво. Ние ще трябва съответно да приемем последиците от всички взети на местна почва решения. Ще видим какво ще стане. Вече сме казвали и комисар Барниего е казвал в своите изявления, че за да се премахнат всички съществуващи подозрения, ще извадим водата от прожното поле на директивата за концесии, нямаме планове да предприемаме стъпки, които бихте окачествили като либерализация по отношение на сектора на водите. Ще продължим да следим това, което се случва на местно, национално, регионално ниво във всички наши държави членки и ще реагираме, ако е необходимо, най-късно в рамките на 5 години, ако а, трябва да се променя директивата за концесиите. Благодаря. Благодаря. В заключение на третия кръг от разговори господин От. Благодаря. казахте, че не знаете какво ще мисли или каже комисията след 5 години. И за нас въжи това. Очитаме факта, че снабдяването с вода е публично задължение, че водата е публично благо, че то не трябва да се подчинява на правилата на единия пазар. Ако това сега се признава какво ще стане, ако бъдещата комисия има различно виждане. Дебата за либерализацията в сектора на водите се провежда вече 20 години. Мине не мине една година и той се подновява. Мисля, че сега е дошло, дошло времето да се вземе решение и аз мисля, че е, с оглед на европейските избори ще има много въпроси към кандидатите за евродепутати в това отношение. Благодаря, господин От. И сега стигаме до заключителните изказвания. Мога да приветствам с голямо удоволствие двама представители на институции, които не изпращат често свои представители от Европейския економически и социален комитет. Тук е госпожа Ленуайл. Имате две минути. Заповядайте. Je représente le Comité économique et social européen. Благодаря. Ние подкрепяме законодателството и подкрепяме инициативата за законодателство за водоснабдяване и канализация, основано на принципа на е, на човешките права. Ние отговорихме на инициативата на унгарското председателство за интегриране на политиката на водата към, във всички политики и в, е, сътруд... в съобщение на Комисията за партньорство за опазване на водните ресурси при нас беше генералният секретар на Федерацията на обществените услуги и директора на мрежата за борба срещу бедността, когато приехме плана за действие за опазване на водните ресурси. Важното за нас е да се отчете факта, че трябва да се приеме такова законодателство, което осигурява достъп за всички. Трябва да се направи разлика между предприятия, които произвеждат и реализират печалба от услугите, които е, са в от общ интерес. Е, и трябва да се осигури презрач, прозрачност върху за, на действията насочени на обществените власти. Второ, водата е вода, в днешно време водата, която се потребява, задължително трябва да се пречисти. Следователно, списъкът с замърсителите трябва да се допълни. И последното, много е важно Европейският съюз в своята политика за съседство и в търговската си политика трябва да обърне внимание на мерките, които тя предприема в областта на водата и въздействието на тази политика върху водата. Благодаря. Господин Любран има думата от Комитета на регионите. Благодаря. Поздравявам организаторите на Европейската инициатива. Благодаря и, че поканихте Комитета на регионите да участваме. Всъщност ние имаме възможност да обсъдим на тази първа гражданска инициатива. Ние обсъждахме с заместник председателя и изготвихме две становища. Първо за ролята на местните и регионалните власти за устойчиво управление на водните ресурси и втората за е, договорите за концесия. Каква е нашата позиция? Е, първо, ние считаме, че водата е, е основно средство за живота и че трябва да се организира управлението на този ресурс. Тук чухме мнението на економически и социален комитет. Също е, казахме, че е, на държавно ниво трябва да се е, оставят местни и териториални власти, евентуално да бъдат отговорни за тези услуги и също да могат да бъдат ангажирани в формулирането на политики в този аспект. Второ, дали водата да бъде подложена на правилата на пазара. За нас това е едно ограничено благо, едно наследство, абсолютно необходимо за живота на хората и екосистемите. И за това услугите, свързани с използването на водата, трябва да бъдат извадени от обсега на директивата за концесиите. Също така искаме да се защитава това общо благо в интереса на бъдещите поколения. Ето това е становището на Комитета на регионите. Благодаря ви, че ме изслушахте. Благодаря. И сега господин Худриян, който е заместник-председател на тази гражданска инициатива, бихте ли направили заключение? Заповядайте. Благодаря. Много хора казаха, че участват в историческа среща. И аз съм съгласен. Това е първата гражданска инициатива, която е преминала съответния прак и е поставила тази тема в европейския дневен ред. Така че това е историческо събитие за демокрацията на участието, демокрацията на гражданите цял набор от организации с различна насоченост, сред които и общини, хора на културата, организации, които се занимават с права на жените, екологични организации. Всички те подкрепиха тази инициатива, за което много благодарим. Тези хора, подкрепили инициативата, имат ясно искане към комисията. Направете предложение за законодателство, което да отчита резолюцията на ООН от 2010 година, за да може хората да имат питейна вода, която да е чиста, която да не бъде застрашена от никакви негативни събития и така нататък. Искаме да отчетете и политиката в областта на търговията на Европейския съюз. Много колеги говориха за водата като човешко право, за пречистването като основно задължение в трети страни. Много хора казаха, че сектора на водите не трябва да се подчинява на правилата на вътрешния пазар. Казаха, че не искат да има либерализация на сектора на водите. След 5 години, каза комисията, ще има оценка. Това обаче не е достатъчно. Искаме да има законодателно обещание, ангажимент за това, че няма да има законодателство, което да либерализира сектора на водите. Искаме комисията да го каже ясно. Това е искане, което е пределно ясно по своя характер. Водата не е стока като останалите, тя е обществено благо, водата е живот, това го казва и веб страницата на Генерална дирекция околна среда. Това е ресурс, който е ограничен по своя характер и той трябва да бъде запазен за бъдещите поколения. Нашата европейска гражданска инициатива цели да докаже, че водата и нейното пречистване са изключително важни за живота, за економиката, за околната среда. Нашата инициатива получи подкрепата на милиони в Европейския съюз. Много хора присъстваха на различни места, на различни срещи, само и само за да съберат необходимите подписи. и Би следвало да им благодарим Благодарим на всички граждани, на комитета на гражданите по тази инициатива, на различните организации, които ни подкрепиха. Мисля, че дебат показа, че топката е в полето на Европейската комисия. Европейската комисия има възможност да демонстрира каква е ползата от Европейския съюз. А именно – правото на хората, всичките техни права трябва да бъдат в центъра на вниманието на политиците. Сега имаме възможност да направим нещо за едните поколения. И мисля, че мога да се изкажа от името на подписалите инициативата. Моля хората в комисията да действат, да не ни разочароват, да изпълнят нашето искане много хора, много депутати се изказаха и беше казано, че имаме основание да празнуваме днес. И ние смятаме, че има основание да се празнува, но ще имаме истинско основание да се радваме само когато комисията направи нещо реално за гражданите, само тогава ще можем да кажем, че Европейската гражданска инициатива е част от истинската демокрация на участието, а не нещо, което просто може да бъде отхвърлено с лека ръка. Така че нека комисията да действа. Vielen Dank, Herr Gordian. Благодаря ви, господин Ходриян, за тези заключителни думи. Сега давам думата на заместник председателя на Европейската комисия Маро Шефчович за заключителни думи, който ще ни каже какво можем да очакваме. На 22 марта ще отбележим Световния ден на водата и доколкото разбирам, комисията преди това ще ще ни каже някои новости. Благодаря ви за това масирано присъствие. Искам да повторя, че оценявам усилията на Организационния комитет е, за е, този резултат. Тук имаме широко географско представителство. Е, и темата е много важна. Денят беше доста дълъг и натоварен, но заедно с това аз много се радвам. С този дебат ние показахме, че инициативата постави този важен въпрос в центъра на вниманието на, евро, на европейските институции. Сутринта го обсъждахме в комисията, сега в парламента. За моите колеги и мен тази среща беше много важна. Успяхме да чуем вашите позиции. Успяхме да видим кое за вас е най-важно. Господин Годриян ни призова да предприемем нещо и ще го направим своевременно. Вие спазихте всички правила и критерии, ние ще отвърнем със същото. И сега ние ще излезем със съобщение, в което ще анализираме всички аспекти. Не би било сериозно да ви представим заключенията днес. Трябва да огледаме всички аспекти и а, всички фактори, с които трябва да се образяваме при разработването на европейско законодателство. До 20 март ще излезем със съобщение. Искам да подчертая някои от фактите, които бяха много важни за мен. Чух пределно ясно вашият призив водата да бъде призната като право на човека. Въпросът е как да се реализира това на практика в целия Европейски съюз. Чух вашият призив за това, че политиката ни за развитие в третия свят – трябва да бъде съответно ориентирана. Ще видим какво можем да направим. Чух вашия призов за обмена на положителен опит и за прозрачност на търговското поведение на водоснабдителните предприятия в Европа. Да, много е важно какви са резултатите какви са техните печалби, как изразходват обществените средства и дали гражданите и какво получават гражданите срещу парите, които плащат. Няма да е лесно на комисията да разработи е, добро съобщение. Ние трябваше да... Темата е обширна. Ние поканихме 12 генерални дирекции да участват е, на срещата. Всички те ще трябва да оценят вашата инициатива и какъв ще бъде най-добрия подход към нея? Няколко конкретни въпроса, които бяха повдигнати тук. Споразуменията за свободна търговия. Сутринта обсъдихме този въпрос, но ще повторя. Що се отнася до услугите от общ интерес, комисията винаги е, обръща много голямо внимание на този въпрос в преговорите с нашите партньори. Например, в преговорите с Канада. Що се отнася до клаузата за инвестиции, някои от вас повдигнаха този въпрос. Комисията реагира много положително и комисаря Дехух ще организира обществена консултация по този въпрос в близко бъдеще. Разбира се, трябва да намерим баланс в преговорите и ще имаме нужда от ясна позиция, която да е благоприятна и заедно с това да отговаря на исканията на гражданите. Ще информираме националните парламенти за изхода. Няколко въпроса бяха повдигнати за тройката, особено от гръцките представители. Знаете както беше създадена тройката. Това беше инструмент за управление на кризите. Знаете колко средства бяха необходими за различни видове финансови програми в Европейския съюз. Онова, за което съжалявам е, че когато трябва да се плаща политическата цена, тя се плаща само като че от Европейския съюз, Европейската комисия. Ако не беше Европейската комисия, ситуацията в някои страни, особено в Гърция, ще да бъде много по-страшна. Ние се борихме за Гърция от начало до край и това не винаги получава признание. През последните няколко месеца посетих Гърция няколко пъти и аз и всички останали бяхме впечатлени от огромните усилия, бяхме информирани за огромните страдания на гражданите, но виждам, Видях също така, че Гърция започва да изплува. Ирландия започва, реши своите проблеми с банките. Португалия постига много по-добри резултати в износа си. И това, което искам да кажа е, че най-сетне, може би, нещата започват да се оправят и се надявам, че това ще продължи и гражданите ще започнат да го усещат. Що се отнася до шистовия газ, убеден съм, че всички, които познават темата, са запознати с съобщението, което излязахме за шистовия газ. Ние казахме пределно ясно, че е, ще има минимум критерии, които ще опазват околната среда и също така решихме, че на този етап ще следим процеса много внимателно в е, съответствие с субсидиарността. Ще оставим въпроса на държавите членки, ако искат е, да започнат с проучвания, те ще могат да го направят. В кратък период от време ще приложим клауза за презглеждане, за да видим какви са истинските последици за околната среда и в заключение няколко думи за нещо, от което трябва да се гордеем. Е, някои от вас казаха пределно ясно и аз искам да подчертая. Европейския съюз и Европа е глобален ръководител в опазването, лидер в областта на опазването на околната среда. Ние се гордеем с това, че спазваме най-стрикните екологични стандарти в света. Това е благодарение на вас, на вашия труд, на Европейския парламент. На това, че Европейския парламент е непоколебим, когато отстоява необходимостта от политика за опазване на околната среда. Трябва да се гордаем с това. Искам да ви уверя, че комисията възнамерява да направи така, че Европа да бъде глобален лидер в областта на екологичната политика ще имаме нужда от вашата помощ в битката, която водят някои за репатриране на някои правомощия. Знаете, че е много важно да се регулират някои от тези важни области. Континента е много малък и мисля, че този въпрос ще се обсъжда в предизборната кампания в Европейски съюз. Благодаря за вниманието. Ich möchte mich abschließend bei den Initiatoren. За да приключим, искам да благодаря на всички, които стоят зад инициативата. Това е първата успешна гражданска инициатива. Госпожа Перет е председател на, този, на тази инициатива и е, заместник-председател на Гражданския комитет. Ако не бяха усилията на организаторите, ние нямаше да имаме и възможността да се стигне до тук. Темата за достъп до е, чиста вода и канализация е изключително чувствителна. Виждате, че засягаме дори е, преговорите за свободна търговия, която провежда Европейският е, съюз. Е, Комисията ни представи изключ... сключени споразумения и парламента отхвърли идеята водата да не е считана за обществено благо. Аз ще докладвам на председателския съвет за проведената инициатива и настоящата конференция Искам да благодаря на всички служби отляво, съдящи до мен и отдясно. Днес като Днес тук не споменахме и още една институция, Съвета, господин Шевкович, понесе много атаки, но смятам, че тук, когато говорим за тези теми, трябва да има представител и на съвета, за да може и трите институции да са ангажирани. За мен това е основен принцип на пряката демокрация. Европейския парламент ще продължи да наблюдава какво ще извършва комисията в, е, като последващи действия след е, тази инициатива, за да видим какъв ще се, какви ще са и преките последици от тях. Надяваме се, че ще излезе комисията и със законодателно предложение, защото 1 милион и 900 хиляди вота всъщност изпращат много ясно послание към всички. Благодаря, надявам се, че сте си отбелязали този факт. Също ми казаха, че нашата гостънка, която е, се почувства зле, сега е по-добре и много се радвам за това. Благодаря на всички. Надявам се, че вие също ще отнесете от дома голяма част от тези послания. Благодаря ви, господин комисар, за вашето присъствие. Благодаря на всички.